Um, Добро утро на всички. Мисля, че имаме достатъчен кворум, за да започнем заседанието. Знаете, че то се излъчва в интернет, така че всички ни виждат и ни слушат. Залата е малко странна. Виждаме, че имаме един голям кръг, около който сме седнали. Аз едва виждам членовете на комисията. Освен това, днес е четвъртък сутринта и а, имаме малка посещаемост на заседанието, защото някои от членовете са на мисия. Имаме няколко доклада, които трябва да обсъдим. Протокола от предишното заседание е качен на интернет сайта, а всеки от вас трябва да е получил и копие в кабинета си. Преди да преминем към доклада на господин Гао Пелч, бих искал да приемем дневния ред за днес. В тази връзка бих искал да ви информирам, че успешно приключиха преговорите за предложението за европейска стандартизация. Преговорите приключиха миналата седмица с съвета. Съвета ни изпрати официално писмо, с което ни потвърди е, успешно приключиха и преговорите по регламента за финансовите инструменти. Предполагам, че и тези две предложения ще бъдат официално приети на 21 юни на следващото заседание на нашата парламентарна комисия. След това те ще бъдат изпратени в пленарна зала. Ако не се лъжа, това ще стане през септември тъй като първо двете предложения трябва да бъдат разгледани в политическите групи. Трябва да спазим цялата процедура, която се прилага при първо четене. Тя трябва да бъде колкото се може по-прозрачна, така че всички трябва да имат възможност да се запознаят с текста. На 21 июни двете предложения ще бъдат в дневния ред за одобрение. И накрая няколко съобщения във връзка с 8 май. Ако не изпратите никакви изменения по документа, считаме, че протоколът предишното заседание е прият. Сега преминаваме към а, доклада на Комисията за транспорт на земни услуги на летищата на Съюза и отмяна на директивата. Госпожа Гал Пелч е докладчик. Гос... Госпожа Руле е тук. Мисля, че ще можем да чуем някои думи и от колегите. Ще имаме и дискусия, но нека сега да чуем докладчика Гал Пелч и да чуем какви са нейните заключения. Köszönöm szépen, э, elnök úr, э, tisztelt képviselőtársaim, először is... Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, бих искала най-напред да ви уверя за това, че съм изключително доволна, че мога да ви представя проекто Становището. Тук става въпрос за отмяна на директива 9667 за наземни услуги на летищата. Позволете ми да навляза а, в текста по същество. Защо комисията излезе с това предложение? Знаете, че предложението беше представено на 1 декември 2011 година, предложение за нов регламент за наземни услуги на летищата. Проблемът беше следният. Предишният законодателен акт, който беше прият през 96-та и който все още е в сила, предвиждаше определена рамка, която обаче трябваше да се измени с течение на времето. Така, например, имаше голямо увеличение на пътническия поток и проблеми с капацитета на летищата. Така че въздухоплавателните услуги придобиха все по-голямо значение, в резултат на което наземните услуги на летищата трябваше да бъдат по-ефективни, както и да се повиши тяхното качество. Относно процедурата по консултация, която организира Европейската комисия, бих искала да кажа, че оттам стана ясно, че на сега действащата рамка не е достатъчна. Имаше също така и проучване, в, с което бяха допитани 27 летища, 60 и а, седем а, асоциации, различни летишни власти и така нататък. Всички те участваха в проучването и а, получихме конкретни резултати от него. Считам, че проблема, пред който сме изправени, е двоен. Когато погледнем наземните услуги на летищата, ще видим, че има много бариери, много пречки поради които наземните услуги на летищата не са достатъчно ефективни. Това е първия проблем. Втория проблем е, че трябва да осигурим сигурност, защита на околната среда и безопасност. С оглед на гореизложеното, не можем с сегашната правна рамка да постигнем тези резултати. В интерес на всички ни е да имаме ефективни наземни услуги на летищата. Това е важно не само за летищата и летищните власти, но и за пътниците. Ето защо трябва по ефективен път да се използва съществуващата летищна инфраструктура. Разбира се, ако желаем да имаме добри резултати от въздухоплавателната индустрия. Съвсем не случайно Въздушната индустрия приветства предложението на комисията. Предложението на комисията прави крачка напред. То е важна крачка напред в сравнение с сега действащата рамка. Все още обаче съществуват някои нерешени въпроси. Ще се опитам да групирам тези а, проблемни области в моето проекто становище. Първо, либерализацията на наземните услуги на летищата в Европейския съюз. Ако погледнете моето предложение, ще видите, че пазарът би трябвало да е отворен по балансиран начин. Защо? Бизнесът в тази област е много висок, конкуренцията е голяма, разходите също. Комисията излезе с предложение относно летищата, през които преминават над 5 милиона пътници годишно. За тези летища трябва да се увеличат броя на доставчиците на наземни услуги на летищата, като броя трябва да премине от 2 до 3 не съм изготвила никакви изменения, предложения за изменения в това отношение, но бих искала да обомена, че всяка авиокомпания би трябвало да може да се самоуправлява, ако желае. Считам, че сме готови и за допълнително отваряне на пазара в тази индустрия. Ето защо аз не бих могла да подкрепя пълното отваряне на пазара, защото това ще доведе до големи проблеми. Ще се увеличи натиска върху доставчиците на наземни услуги на летищата, ще намали възнаграждението на персонала, ще доведе до неефективност на персонала, ще се намалят възможностите за обучение, за служителите и така нататък. Мога да ви дам цял списък с проблеми, които проистичат от пълното отваряне на пазара. Има и още една проблемна област. Държавите членки желаят да въведат взаимно признаване на одобренията, нещо, което аз приветствам. Всички трябва да насърчим свободното движение във вътрешния пазар и това е много ключов елемент. Взаимното признаване на одобренията това отношение се нуждаем от прозрачни процедури, които да не водят и до дискриминация. Не трябва да има никакви пречки, никакви ограничения за навлизането на пазара, както и никакви пречки за свободата на летищата да решат да се самоуправляват, ако желаят. Следващата точка, на която искам да се спра, е по-гъвкавото, по-гъвкавата тръжна процедура. Комисията и в това отношение прави предложение, като казва следното. Комисията подчертава необходимостта от по-подробни условия на процедурата за подбор, като се вземат предвид някои основни услуги. Комисията предлага максималния период на подбор да бъде за 10 години, аз подкрепям това предложение, но считам, че трябва тук да се включат всички услуги, а не само съществените такива. Така че периода за подбор трябва да бъде 10 години за всички услуги. Трябва да се ограничим също така до член 14. В това отношение имам предложение. Какво ще се случи, ако тръжната процедура – не бъде проведена успешно и ако доставчика на услуги приключи дейността си. В този случай ние де-факто ще се окажем в ситуация на монопол от страна на определен доставчик. И с оглед на предложението на комисията, бихме могли да дадем възможност на летищата да определят цените за определен период от време. И последното нещо, на което искам да се спра, е свързано с централизираната инфраструктура и а, различните такси. Всеки от вас, който е бил на летището, знае, че трябва да планира пътуването си предварително. Затова се нуждаем и от централизирана инфраструктура, защото всичко трябва да бъде планирано предварително, включително и таксите, но цялата тази система трябва да бъде прозрачна. Необходимо е да се предоставя надлежно информация на всички доставчици и на всички авиокомпании. Въпросната информация трябва да включва всички евентуални бъдещи а, планове за увеличаване или намаляване на разходите, за инвестиции и така нататък. Тази информация трябва задължително да бъде предоставена на всички доставчици на услуги, които работят на летището. Още нещо. Летишните власти. Считам, че те трябва да имат правото да събират допълнителни такси, такси, които са останали несъбрани, защото е имало някаква процедура по обжалване или някаква друга процедура. Какво означава това? Това означава, че летишните власти биха могли да събират с задна дата някакви дължими вземания. Летишните власти трябва да играят и координационна роля и да бъдат оправомощени да прилагат етичния кодекс и кодекса на поведение на самото летище. Считам, че тези власти могат да играят много важна роля в това отношение. И с това а, стигам до края на моя доклад във връзка с минималните стандарти. Минималните стандарти за летишните услуги. Какви са тези минимални стандарти? Всъщност, те са в съответствие с общите правила на ИКАО, правила, които бяха приети в миналото. Целта на тези правила е да се осигури сигурност, безопасност и е, система за безопасно управление. Мисля, че това е всичко, господин председател. С интерес ще чуя коментарите на докладчика в Сянка, както и коментарите на колегите. Благодаря. Well, very very Благодаря за е, всеобхватното становище по тази доста техническа тема, която обаче всъщност засяга всички нас като пътници. Нека сега да видим какви са коментарите на членовете на групата и докладчиците в сянка. Всички са тук. Господин, господин Дион, мисля, че сам го няма. Имаме представител на комисията от генерална дирекция МУВ, която отговаря за летищата. Най-вероятно ще искате да чуете и нейното мнение, тъй като тя отговаря за предложението. Нека сега да започнем с докладчиците в сянка. Госпожа Шалдемосър. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че закъснях. Това е е, една доста техническа тема и затова ще мина на датски. Е, til... Е, Бих искала да благодаря първо на докладчика за добрия доклад. По някои от предложенията съм съгласна с докладчика, но не по всички. Съгласна съм, че наземните услуги трябва да се подобрят. Трябва да е, предприемем съответните мерки за това. Смятам, че би трябвало да променим е, малко целта или най-малкото да допълним предложенията на докладчика. Става дума за подобрение на тръжната процедура в текста на докладчика, но ако погледнем нещата от друга перспектива, трябва да видим как действат наземните услуги е, от гледна точка на пътниците, на пасажирите. Е, ще установим, че всъщност е, на базата на тези предложения, които фигурират в момента в текста, няма да постигнем подобрение. Пътниците би трябвало също да бъдат в една по-добра ситуация след либерализация на наземните услуги минималните стандарти би трябвало да обхванат и времето за чакане на багажа, например. Всеки пътник желая да получи багажа си колкото е възможно по-бързо, това е ясно. Освен това, трябва да видим как ще е, изглеждат нещата от гледна точка на летишните власти, които би трябвало да могат да се справят с новите изисквания и новите стандарти. Освен това, по отношение на мерките за защита на работещите в тази сфера, трябва да се допълни малко предложението на докладчика. Освен това, доставчиците в никакъв случай не би трябвало да допускат влушаване на условията за труд или влушаване на условията от гледна точка на безопасността и здравето на работещите. Така че е, либерализацията би трябвало да доведе до подобрения. Въпросът е как точно да го постигнем. Благодаря. Не, не ви виждам много добре от тук, но съм си сложил очила. Антония Параванова ме помоли да кажа няколко думи за този доклад. Тя първо иска да поздрави докладчика за балансираното предложение за становище. Ние като група подкрепяме измененията, които всъщност представляват още едно отваряне на, услуг, на земните услуги на летищата в сравнение с предложението на комисията. Госпожа Парванова е, не напълно съгласна, че дефиницията на понятието самообслужване трябва да бъде е, адаптирана, е, за да отрази директива 9667. Що се, от... Що се отнася до а, правата на ползвателите на летищата, госпожа Първанова желая да се гарантира качеството, за да се а, отговори на интересите на а, клиентите. За това а, трябва да се осигури активно участие в процедурата за избиране на оператори. А, освен това, тя смята, че е необходимо да се въведат общи стандарти за да се гарантира интересите на пътниците. И аз самия бих искала да предложа една идея. Голяма част от багажите се губят и може би трябва да се направи модернизация в това отношение. Хубаво е на стикерите за багажите да се постави чип за идентификация, за да може багажите по-лесно да бъдат намиране, за да не може вече да се крадат багажите на други хора. Uh, uh, Mrs... Благодаря, госпожа Зула. Благодаря ви. Ще свържа моето изказване с казаното от господин Мандас за загубен багаж. Когато дойде предложението на комисията, аз се погледах на летището в Штутгарт, е, от което много често излитам или пристигам. Е, и други колеги бяха с мен. И трябва да ви кажа съвсем ясно, че това, което липсва според мен в предложението на комисията е именно малко повече внимание на при оценката на качеството и безопасността. При нас в Комисията за защита на потребителите това е централната тема. Ако ни обещаят, че ще се повиши безопасността и ще се увеличат че и подобри качеството на услугата, това ще бъде добре. Въпросът е как ще се постигне всичко това, защото до този момент виждаме само влушаване и на условията за работа, и на е, стандартите за качество и за безопасност. Е, по тези причини съм против предложението на комисията. Нашия докладчик, е, отбелязвам това с благодарност, е включил е, предложения, които би трябвало да подобрят е, първоначалния текст на комисията, но това едва ли ще бъде достатъчно. Факта, че се отваря широко вратата за поддоставчици, според мен ще доведе до влушаване на условията за всички пътници, а също и за работещите в сферата на наземните услуги. Това не ми харесва подчертавам, че е, предлаганата директива е изключително спорна. Тя не разглежда е, процесите от гледна точка на всички страни. Е, Летишните власти смятам, че също няма да се съгласят безрезервно с всичко, което се предлага. Националните парламенти също ще бъдат против. Господин Билер. Първо искам да благодаря на докладчика за това, че изготви становището. Мисля, че предложението на комисията е много важно е, за наземните услуги и тяхното реформиране, но мисля, че комисията трябва да се съсредоточи върху това, как може да се повиши добавената стойност за пътуващите и как да се гарантира минимално качество на предоставените наземни услуги, например обработката на багажи? Дали това трябва да бъде ограничено до двама или трима доставчика на услуги или трябва да се поеме от самите авиолинии? Мисля, че ако допуснем участието на трети доставчици на услуги, ще направим една стъпка по-напред в правилната посока. Мисля, че трябва да има повече ограничения за доставчиците на наземни услуги можем да допуснем участието на четвърти доставчик от на услуги за по-големите летища или летища с капацитет над даден определен, защото ако отворим, ако либерализираме изцяло наземните услуги, това може би ще наруши събилността. Мисля, че либерализирането на пазара трябва да донесе само ползи, не само на летищата, но и на потребителите, на пътниците. Е, в Съединените щати и в Япония сектора е напълно либерализиран. Е, подобна е ситуацията и на някои летища в Европейския съюз. Мисля, че не бива да се опитваме да налагаме някакви допълнителни ограничения. Нека да оставим това на комисията по транспорта, но е, нека да кажем, че авиокомпаниите плащат за тези услуги. Различията се появяват от това че различните е, доставчици на услуги имат различен достъп е, до пазара. Защото всичко това ще се отрази на крайната цена, която ние плащаме на, като потребители. Е, Смятам, че чрез либерализацията на пазара на тези услуги ще се увеличи качеството, противно на това, което смятат някои други. И смятам също така, че трябва да се въведат минимални стандарти, за да се подобри цялостното равнище на услугата на летищата. Благодаря, госпожа Гепхард. Yeah, Благодаря, господин председател. Мога да се присъединя към е, казаното от госпожа Рюле според мен предложението на Европейската комисия е твърде проблематично и то по принципни съображения. Това предложение не носи добавена стойност нито за работещите на летищата, нито за останалите засегнати страни. Много рязко спадна качеството на трудовата среда, на средата в която работят тези хора, на условията за труд и ние трябва да се погрижим за тях. Има и още нещо, което е проблематично от гледна точка на потребителите. Ако имаме двама, трима, четирима на големите летища доставчици на различни услуги, четири предприятия, които ще се нуждаят и от съответните е, апарати, съответните машини, които ще трябва да се поддържат, е, да се ремонтират. Това естествено е свързано с е, необходимостта от голямо пространство и същевременно става дума и за лентите, които на практика са свързани с тези услуги. И така, ако имате два, три, е, четири е, апарата, нещата едва ли ще е, поевтинеят, но ако да кажем от финансова гледна точка едно такова предложение е изгодно, не мога да си представя, че ще има подобряване на услугата за пътниците, защото на една и съща лента ще се е, изсипва багажа на пътниците от различни полети, дали от Франкфурт, от Малмио или от някъде другаде, настъпва истинска бъркотия и хаос е, и за това се губят и е, багажите на хората. По тези причини не съм склонна да одобря предложението за либерализация. Да, е, трябва да има тръжна е, процедура, която е, спазва изискването за прозрачност, Сюзан е права, но също времено трябва много да внимаваме да не би да се влушат нещата и, или в крайна сметка да не постигнем по-добър резултат. Фактът, че ще има много поддоставчици, означава, че трябва да се извършва много стриктна проверка на персонала от гледна точка на безопасността на полетите. Не само пътниците трябва да се подлагат на контрол. Т.е. как ще се справят летишните власти с едни адекватни стандарти за безопасност. От една страна желаем да економисваме средства, за да бъдат по-благоприятни от финансова гледна точка услугите за пътниците и накрая при тази либерализация ще се получи точно обратното поскъпване и влушаване на качеството. Докладчикът в сянка Антонио, ако искаш вземи ти отношение, разбира се и всеки друг член на комисията също може да го направи. En uh, ik hoorde net nog het uh, laatste deel van de interventie van Gebhardt. Благодаря, Малкъм. Чух uh, последните изречения на колежката Гебхарт и това бе нещо като музика за моите уши, защото съвпада изцяло с моето виждане. Отидох на Брюкселското е, летище Завентен е, миналата седмица, за да видя как изглеждат нещата на място и трябва да кажа, че говорих и с доста хора. Е, представителите на различните фирми, които работят на летището, смятат, че предложението стига твърде далеч. Летищните власти е, нямат нищо против да се създаде конкуренция при доставчиците, но да се включва сега и трети конкурент е, вече им се струва неподходящо. Е, през е, летище Завентен преминават милиони пътници годишно. Естествено ще трябва е, да се разшири инфраструктурата за обработка на багажа, за да може да се допусне и трети доставчик. Така че е, установяваме отново разлика между практиката и теорията. Трябва да мислим от практическа гледна точка. Това предложение ще донесе ли добавената стойност, към която се стремим или не? Според мен не. Изключително съм впечатлен от колегите, които засвидетелстваха интерес на това становище. Вие сте посетили някои летища, но това наистина свидетелства за големия интерес, който има нашата парламентарна комисия във връзка с предложението на комисията. Ако няма друг, който иска да вземе думата, можем да чуем и представителя на комисията, защото чуваме, че има известни скептични гледни точки относно предложението на Европейската комисия. И имаме и едно интересно становище на Люксембургския парламент. Ако сте прочели обяснителния меморандум, ще видите, че там пише, че директорите считат, че трябва да се постигнат основните цели и тук перифразирам броят на предоставените услуги се е увеличил, докато нивото на обслужване е намаляло. Съгласно авиокомпаниите се а, засилва конкуренцията. Това фигурира в настоящата директива и това е изходната ни точка. Нямахме възможност подробно да се запознаем с оценката на въздействието, но би било добре, ако представителя на Европейската комисия се спре на някои от коментарите на колегите. Bonjour, monsieur le président. Добър ден, господин председател, госпожо докладчик, уважаеми членове на парламентарната комисия. Благодаря, че давате думата на Европейската комисия. Бих искала да при... да поздравя докладчика за извършената до този етап работа. Вашата цел е да внесете подобрение в предложението на Европейската комисия. Именно това беше целта и на съвета. Съвета, който използва общия подход на 22 март, като съвета обърна внимание и на съществуващия в момента баланс – в рамките на отварянето на пазара, предоставянето на гаранции на служителите и гарантиране на висококачествени услуги на пътниците. Радваме се, че вашата парламентарна комисия за защита на потребителите и вътрешния пазар е сезирана с тази тема. Вие имате много експертни познания в областта на вътрешния пазар експертни познания, които не се ограничават до транспортните аспекти. Тази директива за наземните услуги на летищата беше в центъра на правната рамка в областта на авиацията. Преди 20 години нашите предшественици създадаха вътрешния авиационен пазар. По този начин те дадоха възможност на авиокомпаниите да отговорят на нуждите на пътниците и да открият нови пътища, без да се прилагат някакви ограничения във връзка с частотата на полетите и така нататък. Ако тази директива за наземните услуги на летищата на Съюза не съществуваше, то тогава резултата от авиационния вътрешен пазар, който наброява 500 милиона потенциални заинтересовани лица, то цялата тази индустрия нямаше да може да се разработи. Директивата още от самото начало спазваше определени критерии. Услугите за наземно обслужване се предоставяха на голям брой доставчици. Само четири категории бяха изключени от конкуренцията – за тези четири области европейският законодател реши да запази възможността за държавите членки да ограничат конкуренцията до двама доставчици. С разбира се някои гаранции. А именно, доставчикът на наземни услуги трябва да бъде независим от летището или от авиокомпанията, която има доминантно представяне на летището. Сега ние ви предлагаме да преразгледаме това предложение, за да може да се подобри ефективността и качеството на предоставените услуги. Какво означава ефективност? Ефективност означава да дадем малко по-голяма възможност за избор на авиокомпаниите за тези четири а, области на услуги, които все още не са обект на конкуренция. Това означава да предоставим пълен избор. Разбира се, държавите членки са свободни да решат дали да го направят или не. За тази цел ние сме а, внимавали, за да предоставим свободен избор на държавите членки. Но бихме искали големите летища, тези над които минават над 5 милиона пътници годишни, да имаме не двама доставчици минимум, а трима. Тоест, ние не предвиждаме пълна конкуренция, чисто и просто искаме да има поле за избор – чух и днешните дискусии, от които стана ясно, че ако има някакви опасения относно сигурността или безопасността, то в тези случаи държавите членки могат да поискат изключение. Те могат да поискат такова изключение или днес, или утре. Бихме искали да отидем отвъд сега предвидената либерализация на пазара, за да може да се предостави на летищата по-голям избор относно доставчиците на наземни услуги. Желаем да създадем конкурентна атмосфера, извинете, която да бъде по-справедлива спрямо всички участници. Тоест, някои летища, някои управителни органи на летищата предоставят такива услуги и те като че ли са склонни да дадат предимство на техния доставчик на наземни услуги, за разлика от новонастъпващ на пазара доставчик, като разбира се, това ще накърни както интересите на служителите, така и тези на пътниците. Така че на базата на това, което ни казаха заинтересованите страни, ние получихме над 100 отговора, е необходимо да се засилят условията на конкуренция, за да се повиши ефективността и качеството на предоставените услуги. По въпроса за качеството Присъединяваме се и подкрепяме коментарите направени във връзка с подобряването на качеството на услугите. Ето защо Европейската комисия предлага да се въведат минимални стандарти на европейско равнище. Например, оперативна резултатност, която е толкова важна както за пътниците, така и за а, получаването на багажите. Това се отнася както за първия пътник, който ще получи своя багаж, така и за този, който ще получи последен своя багаж. Качеството е изключително важно. Затова се нуждаем от една а, общо приложима скала на европейско равнище, скала в която да фигурират минималните стандарти. По-настоящем сме в разногласие с съвета в това отношение, защото съвета счита, че това трябва да бъде направено на ниво летище във всяка държава членка. По наше мнение, тук рискуваме да се прилагат различни критерии, което потенциално ще представлява нова пречка за новонавлизащите на пазара доставчици на наземни услуги тези нови доставчици много трудно биха могли да предложат своите услуги. Бихме искали също така да дадем възможност на държавите членки, които желаят, да засилят гаранциите за работещите в наземните услуги на летищата. Тоест, бихме искали да се преразгледат условията за прехвърляне на персонал. Ако утре някоя държава членка желая да въведе разпоредби по смисъла на които персонала на дадена фирма напусне ам, тази фирма, този персонал трябва да може да бъде поет от новия доставчик на наземни услуги. Необходимо е обаче да има правна яснота в това отношение. Защото в противен случай има възможности за обжалване и това от своя страна ще накърни интересите на персонала в областта на земните услуги на летищата. Имаме и някои технически коментари във връзка с предложенията за изменение на докладчика. Тези си коментари обаче ще изпратим директно на докладчика. Накрая бих искала да кажа още нещо, което също е много важно, а именно подизпълнението, предоставянето на подизпълнители. В това отношение е много важно да се преразгледа понятието самообслужване. Бих искала да ви приканя към предпазливост, когато преразглеждате определенията, които се предлагат от Европейската комисия. Защото тук не става въпрос само за едно техническо определение на самообслужването – тук говорим за нещо повече. Имаме и определение за предоставянето на подизпълнители. Всичко това крие рискове и последствия за летищата на Европейския съюз с оглед на конкуренцията между тях, защото може да имаме летища, в които да имаме наземни услуги на летищата, което от своя страна ще се отрази значително върху авиокомпаниите, които работят на тези летища. Затова бих искала да приканя докладчика да бъде предпазлив по отношение на самообслужването и предоставянето на подизпълнители. Благодаря. Well, thank you very much, uh, for... Благодарим ви за тази изключително полезна информация. Мисля, че ни предстои интересен дебат по тема тук е в Комисията по транспорта. Uh, мисля, че някои от въпросите, свързани с стандартите за качество, ще бъдат обсъдени и малко по-късно, във връзка с доклада по собствена инициатива относно правата на пътниците, а, мисля, че а, ни трябва още малко напредък в технологичното развитие, за да можем да осъществим това, което искаме. Тоест, а, а, фирмите, които извършват наземни услуги, трябва да инвестират в а, технологии. А, госпожо а, а, Пелч, искате ли да кажете нещо в заключение? Първо бих искала да благодаря за това, което се каза тук, искам да благодаря за идеите и предложенията на докладчиците в Сянка, на колегите и на Люксембургския парламент за предложението А, мисля, че това е тема, която засяга всички нас, тъй като ние имаме опит от първа ръка, така да се каже, тъй като пътуваме много често. Много е трудно понякога да се абстрахираме от личния си опит. Въпреки всичко обаче аз се опитах да е, разгранича темата по същество от е, личния ми опит. Е, тъй като има различни стотици проучвания на, от страна на авиокомпаниите, на операторите на летища, от синдикатите, всички тези проучвания съдържат множество предложения, има различни изводи от конференции и така нататък. Е, има известна доза несигурност във всички тези идеи, но ние се опитваме да влезем в колкото може повече подробности в е, е, тази тема. Е, много колеги казват, е, че наземните услуги не са достатъчно ефективни поради редица ограничения. Е, когато говорим по тази тема, трябва също така да имаме предвид аспектите на сигурността, на качеството и правата на пътниците. Моите възможности за разглеждане на предложението на комисията бяха доста а, а, ограничени, въпреки това, аз предложих някои изменения от гледна точка на а, правомощията, които има нашата а, комисия. Нека да ви цитирам един пример. Например, в а, тръжната процедура – с цел да се осигури качество, качество, което е важно за всички нас, аз разделих услугите на 4 или 5 е, е, групи, за да може комплексните услуги да бъдат разделени на части, на различни лотове и за всеки лот да се е, е, направи отделна тръжна процедура, като по този начин се повиши е, ефективността. Друго нещо, което е важно, е да се въведат минимални стандарти. Напълно съм съгласна с въвеждането на минимални стандарти, защото а, така ще даде възможност и на доставчиците на услуги да изпълнят тези изисквания. Давате ми знак, че ми свърши времето, за това ще благодаря на комисията за обобщанието, ще благодаря за диалога и за дискусията. Е, надявам се те да продължат в всякакви формати. И се надявам в крайна сметка да изработим по едно предложение, което ще удовлетворява всички нас. Е, тъй като топката в този случай не е в нас, ние просто даваме становище. Председателя, благодаря. Е, мисля, че темата ще срещне голям интерес. Ще бъде интересно, когато представяме нашето становище на комисията по транспорта. Е, крайният срок за внасяне на измененията е 18, 12 извинете, юли. Е, гласуването ще бъде през септември. Ето такъв е графика. Благодаря още веднъж на госпожа Галпелч и на всички, които взеха участие в дискусията. Преди да минем към становището на господин Корея де Кампус за стабилиционните облигации, ще използвам това, че тук присъства доста колеги, да ви информирам, че а, ние решихме да гласуваме на 21 юни на първо четени две предложения, да направим това гласуване тогава вместо днес, а, защото трябва да гласуваме и доклада на а, господин Биланд. За целта обаче ни е са ни необходими резултатите от диалога и формално писма от страна на съвета. Така че нашия план е на 21 юни е, да дадем думата на двамата докладчици да ни представят е, консолидираното предложение, да видим дали колегите ще се съгласят. Е, ще дадем възможност още две седмици да се разгледа това предложение. Така че първоначалното приемане на тези доклади на пленарно заседание през септември се отлага ще ви кажа какви ще бъдат датите на юнските ни заседания. Доста работа свършихме през следващите, е, през изминалите месеци. Всичко това се събира на юнските ни заседания и ще имаме е, доста работа. Нека сега да минем към проекто становище е, по доклада на комисията ЕКОН. Това е доклад по собствена, инициатива относно въвеждането на стабилизационни облигации. Професор Корея де Кампус е нашия докладчик по становище. Е, ще му дам думата, след което ще дам думата на докладчиците във сянка, някои от които са тук, други не. Господин Фокс го няма. Аз ще представя становището от неговото име. Професор Корея де Кампус има думата. Eh, Благодаря, господин председател. Нека първо да посоча къде са границите Става дума за това да установим как да постигнем стабилността. Става дума най-вече за приложимостта на стабилизационните облигации. Моята колежка моли за думата. Нямате превод ли? Не се говори Вие слушахте, но не се притеснявайте, вписал съм ви в списъка с ораторите. Манарък. Bom, uh, portanto, uh, como é sabido, uh, o meu grupo parlamentar. Извинете, смятах, че колежката ви се нуждае от спешна <laughs> помощ и на меса. И така. Аз лично е, зная, че една голяма част от е, е, колегите са за въвеждането на стабилизационните облигации, но е, има съмнение относно достъпа до кредитиране. Знаем, че е, имаше и неуспехи през 2008 година, е, така че от тогава всъщност Европейския съюз се опитва да реши проблема. Съществува едно предложение за стабилизационни облигации, е, което може да бъде полезен механизъм най-вече от гледна точка на малките и средните предприятия, които зависят от кредитирането. Зелената книга е много добра основа, но комисията би трябвало да задълбочи изследванията и да има предвид и други аспекти. Препоръчвам да се вземе предвид предложението на Германския съвет на економическите експерти което междувременно бе прието много добре от комисията, а и от голяма част от депутатите. Трябва да извършим проверка на съдържащите се там предложения от гледна точка на кредитоспособността и възможностите за стабилизиране. И още един момент, който е важен за нашата комисия, а именно потребителските права. Правата на вложителите и на собствениците на държавни облигации, издадени, издавани до този момент от съответните държави, трябва да бъдат защитени. Важно е, е да видим е, какви ще бъдат е, условията за едните и за другите облигации и при всички положения да се помисли за притежателите на дългови облигации, в случай, че новите е, стабилизационни облигации имат първостепенен ранг спрямо предишните е, дългови облигации. Има въпроси, които не се решават в Зелената книга. Например, държавите, които се намират в е, критично положение, може би е, ще трябва да се подчинят на правилата за е, обявяване на несъстоятелност, <laughs> въжещи за е, територията на Европейския съюз, но тук очевидно ще се наложи да допълним е, съществуващите регламенти с допълнителни мерки. Има все още много-много неуредени аспекти във връзка с процедурата за обявяване на несъстоятелност, за управлението на фирми и други участници на пазара, обявили несъстоятелност. Става дума и за съобразяване на сроковете, които не е, би трябвало да са прекалено дълги, тъй като става дума за изключително важни и рискови въпроси. При всички положения обявяването на несъстоятелност не бива да се отразява на стабилността в цялата страна. Има и механизми, които при всички положения трябва да се доуточнат, така че потребителите да получат ясна информация за правата си и се надявам, че комисията ще направи необходимото, така че ще можем в бъдеще да помогнем на държавите, които в момента изпитват трудности. Струва ми се, че стабилизационните облигации могат да бъдат едно добро средство. Благодаря. Благодаря. Още веднъж а, е, а, е, изброяване на а, е, ораторите, които са се записали за изказване. Госпожа Върхаян има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Декампус. Основата, която комисията положи с тази зелена книга, със сигурност представлява основа за дискусия, основа за по-нататъчната работа. Мисля, че е, Зелената книга все още не е отговорила на основните въпроси е, и не се дават конкретни отговори на въпроса какво ще да, какви ще бъдат последиците за малките и средни предприятия чрез въвеждане а, на такива стабилизационни а, облигации. А, все още предстои да разгледаме какво е възможно да се осъществи от правна практическа гледна точка и да се отговорим на въпроса дали стабилизационните облигации в времена на демографска криза няма да представляват всъщност стъпка към по-силна координация и съвместна финансова а, политика. Мисля, че все още има много, много отворени въпроси. А, които трябва да се изяснят паралелно към Зелената книга. И за това дебата в е, комисията ЕКОН е, по този въпрос е, е много важен, за да се види какви са отворените въпроси и по какъв начин може да им се намери отговор. Всичко това с цел да се избегнат погрешни очаквания във връзка с стабилизационните облигации. Комисията показва какви са възможностите, които се обсъждат във връзка връзка с тези облигации. Много са различни е, тези възможности. От една страна имаме вариант първи на предложението, е, който всъщност е най-радикалният, най-рисковия е, вариант, който цели всички облигации да се превърнат в еврооблигации и доходността на всички страни членки да стане еднаква. Подобна форма на а, облигациите а, не означава непременно, че по този начин ще се възстанови 100% от доверието. При втория вариант. Само една част от облигациите ще се превърне в еврооблигации, другата част ще остане е, национална и те ще бъдат с различна тежест. Но тук също трябва да се води допълнителна дискусия, за да се види какво е реалистично, какво може да се осъществи и по какъв начин може да се помогне на страните членки. При третия вариант мисля, че имаме най-малко за обсъждане, тъй като той няма да промени кой знае какво към статуквото, няма да внесе се подобрение защото в този трети вариант отговорността се прехвърля на 100% на страните членки. Мисля, че финансовите пазари няма да реагират положително на този трети вариант. Има много аргументи в полза на еврооблигациите, много аргументи е, и против е, е, е тях, защото по този начин неплатените кредити се прехвърлят върху банките, върху накопаците и така нататък. Изобщо трябва да е, е, проведем дискусии и с банковия сектор, за да видим дали а, те могат да поемат а, отговорността. Въпрос е дали пазарните механизми могат да бъдат заменени с бюрократични механизми. Друг един проблем, който трябва да се изясни е дали са необходими изменения на договорите, а, които а, ще доведат до вземане на принципни решения в а, страните членки, например решение на конституционните съдилища в а, страните членки. Такива ще бъдат необходими необходими, ако се вземе решение за европеизация, така да се каже, на стабилизационните облигации. Мисля, че предложението на колегата допълва доклада в някои аспекти, поставя и определени въпроси. От страна на нашата политическа група до 12 юни ще постъпят още някои изменения. Thank you very much, Mr. Благодаря, господин е, thank you, Chair. Благодаря, господин председател. Трябва да се извиня на господин Смит, защото бях в парламентарната комисия на ИКОН. Та бих искал да благодаря на Антонио за доклада, който е доста балансиран Действително необходимо е да се направи оценка на всички същ... предложения, направени в Зелената книга, както и предложенията на Германския съвет. Относно общото емитиране на облигации, държавите членки трябва да намалят текущите си дефицити и задлъжнялост, за да може да се постигне тази цел. Имаме правна рамка за фискална консолидация, трябва да се вземат предвид и рисковете от недобросъвестно поведение, възможностите за правилно функциониране на системата, трябва да се определят критерии за влизане в системата, като тези критерии трябва да почиват на строга дисциплина бюджетна дисциплина и конкурентоспособност. Господин Смит идва от държава, която не е в еврозоната. Така че отношението към Европейския съюз в това отношение е отрицателно към момента. Ние бихме искали да имаме силно евро. Бихме искали да подчертаем също така необходимостта необходимостта от обществен дебат във връзка с общото имитиране на облигации. Тази идея трябва да получи подкрепата на обществото преди да се премине към въвеждане на стабилизационни облигации. Хората се страхуват за бъдещето си в момента и ако ние в институциите в Брюксел вземем решение, то тогава трябва да информираме хората за най-важните аспекти, а именно тази тема. Благодаря. Благодаря, казва председателят. Да ви дам и отговора на господин Фокс, а след това ще дам думата и на колегата, след което ще се върнем към докладчика. Господин Фокс също е докладчик от държава членка, която не е в еврозоната. Той обаче признава, че стабилността на еврозоната и на европейската економика е важна както за държавите членки в еврозоната, така и за тези извън нея. Следователно, ако сработи идеята за стабилизационни облигации, ако тя може да сработи, то тогава трябва да я вземем предвид. Същевременно обаче той е скептичен относно някои неща – този скептицизъм се отнася най-вече до пълното заменяне на държавните ценни книжа с европейски такива. Няма да повтарям някои от коментарите, които направихте и които са вписани в доклада на Корея де Кампус във връзка с рисковете. Може да се намали бюджетната дисциплина на държавите членки, като а, може да се стигне и до прехвърляне на европейския дълг от едно място на друго. Трябва да се вземе предвид също така и националния суверенитет. Корея де Кампус и господин Фарейра поговориха именно за това. Необходимо е да имаме по-голяма данъчна координация между държавите членки. С оглед на всичко това, Бих искал да вземем предвид основните въпроси, на които имко трябва да се спре. А именно, ние трябва да напомним на хората, че освен тези въпроси, които се разглеждат тук и тези свързани с финансирането на малките и средни предприятия, има и други инструменти за финансиране на малките и средни предприятия. Други инструменти, които ние трябва да защитим. Достъпа до вътрешния пазар – достъпа до тръжната процедура, достъпа и прилагането на директивата за услугите. Всичко това са важни елементи, но трябва да се съсредоточим върху дневния ред за засилване на растежа. Трябва да разгледаме и ролята на вътрешния пазар в рамките на този дневен ред. Господин Смит би искал те да бъдат вписани в, европейското, в европейския семестър, както и другите инструменти. Тъй като а, нашата парламентарна комисия може да даде своя принос. Ние бихме могли да включим в този доклад коментар във връзка с общия контекст, който а, е на лице. Така че ще ви спратя копие от а, коментарите на господин Фокс. Това беше отговор на господин Фокс, както вече ви казах. Сега отново влизам в ролята си на председател и бих искал да чуем госпожа Айлан. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Благодаря, господин председател. Струва ми се, че има основание да се напомни, че дебатът за стабилизационните облигации, които който водим с колегите от останалите комисии, се води просто защото пазарът е, е, се срина. Е, вече няма, така да се каже, някакви договорени финансови условия на този пазар. Затова трябва да говорим и да мислим. Господин Фокс отхвърля редица възможности, които се предлагат. Може би наистина е необходима модификация и промяна, но въпросът, е, че е, нещата не вървят, е, нали, кой колко носи отговорност за стабилността в Европа е вече друг. Днес сутринта чух, че федералният канцлер ще предложи нещо ново. По-добра координация, отколкото по отношение на бюджетната и финансовата политика е едно по-добро предложение, отколкото до този момент, но а, въпросът е дали наистина а, тези облигации, които се предлагат, стабилизационните облигации, са достатъчни и дали са именно правилното средство. Необходима ни е на повече информация. Не а, всичко стига до нас. Не сме винаги добре информирани за дискусиите и инициативите на другите комисии в парламента. Не знаем как точно се отнася ЕКОН към това предложение и как ще действа в бъдеще. Хубаво би било да преценим каква е обстановката. Има ли някой друг, който иска да вземе думата, преди да дам думата на представителя на комисията? След което ще помоля докладчика да обобщи. А може би госпожа Вайлър ще получи отговор на въпроса си. Senhor Presidente, quero agradecer aos colegas. Благодаря, господин председател. Благодаря много на колегите за изказванията, които допринесоха за една добра дискусия и ще обогатят нашето становище. Какво е възможно от конституционно-правна точка? Това е всъщност въпрос, който още през 2010 година трябваше да си зададем, който е Европейската Централна банка се съгласи да издава инструменти на е, вторичния пазар, макар че имаше една забрана именно за подобни вторични финансови инструменти. Така че ние непрекъснато сме изправени пред е, изменения. Е, развитието е много динамично, не е винаги благоприятно, по-скоро винаги не е благоприятно, така че навсякъде се мисли много интензивно за това как да се справим с положението. Е, съвета на германските мъдреци, е, тези економически и финансови експерти, е, които цитираме напоследък, също мисли. Да, альтернативите, както виждате, са три. В рамките на НЕП се налага мнението, че най-вероятно третата възможност е, ще налага най-малко промени от конституционно-правна гледна точка, т.е. по-малки изменения в договора. Но също времено държавите членки е, се отказват е, от суверенитета си отчасти и се натоварват с нови задължения по отношение на определени сектори. И така, ние сме само в началото на преговорите и непрекъснато ще поумняваме, надявам се. Е, тук един от колегите спомена една точка, е, на която ще се спра. Ако няма бюджетна консолидация, едва ли ще се постигне нещо. Да, бюджетната консолидация е изключително важен момент. И тук в Европейския парламент има консенсус по отношение на Европейския семестър и бюджетната консолидация. Така че ние можем да искаме някаква нова правна рамка, само ако сме наложили концепцията за бюджетна консолидация. Дебатът е, междувременно вече върви, е, само за това говорим, тъй да се каже всеки ден. Много положително бях изненадан от е, становището на колегата Фокс за това решение. Вие знаете, че преди две години се е, роди идеята или най-малкото тогава бе огласена и е, тогава тя бе отхвърлена съвсем категорично и дори осъдена от страна на различни политици, включително и председателя на комисията, които изобщо не желаяха да чуват нищо за стабилизационни облигации, за дългови облигации, говореше се за проектни бонове, после се появиха и евробоновете, но те също отпаднаха. Еврооблигациите останаха проектните облигации. И така, в момента имаме едно предложение, което служи като основа за по-нататъчна работа би трябвало да постигнем някакъв напредък. При всички положения, ако не постигнем напредък по отношение на стабилизирането на задлъжнялостта на държавите, няма да можем да помогнем на предприятията. Особено в слабите страни, тези, които имат в момента проблеми, положението ще бъде бедствено, но и другите, които до този момент не са е, силно засегнати от кризата, ще започнат да усещат неблагоприятния ефект. Е, е, В тази връзка ще се спре и на информацията. не, която бе поискана от госпожа Стайлер. Не, извинете, Барбара много, много се извинявам. И така, Барбара, какво ни каза? Всеки ден медиите ни бомбардират с нова информация. Днес федералният канцлер е казал, Меркева е казала, че желаем естествено финансова стабилизация в Европа. Не можем да нямаме стъклено кълбо в ръцете си. Не можем да прогнозираме какво точно ще се нарече е, и ще се случи. Е, чуваме, че едни го наричат е, фонд за погасяване на дълга, друг го нарича спасителен фонд и така нататък. Въпросът е, според мен, да помислим наистина за публикацията на Германския съвет на матриците и да анализираме нещата. Естествено, трябва да мислим за финансовото и за економическото оцеляване не само на еврозоната, на нашия континент. Да, благодаря. Благодаря. Е, е, получихте ли отговор на вашия въпрос? Да, а, а какво, как, какво за екон? Tanto quanto sei, a Не знам все още каква е официалната позиция на ЕКОН по този въпрос, но тази тема беше най-подробно обсъдена. Благодаря. Благодаря. Аз просто исках да се уверя в това, което казвате. Ние всъщност се съгласяваме с предложението и някои други анализи за, за и против въвеждането на стабилизационните облигации. Може би трябва да се разгледат. Надявам се правилно да съм представил предложението на господин Фокс. Благодаря на всички. Сроковете са следните. Крайен срок за внасяне на измененията 12 е юни до 12 часа на обяд. Е, на 9 юли ще бъдат разгледани измененията и ще бъдат гласуване на 10 юли. Това ще бъдат едни доста натоварени дни, тъй като трябва да приемам докладите е, преди лятната вакансия. Кон ще гласува през септември. Нека сега да минем към точката, която включва нашия специален гост е, за днес. Е, ще кажа добре дошла на госпожа Жаклен Майнер, директор по въпросите свързани с потребителите. Е, тя е честа наша гостенка. Много и благодаря за това, че тя винаги с готовност поделя информация с нас и помага по този начин на нашата работа. От самото начало следим работата по правата на потребителите. Знаете, че тази работа продължава всяка година. Новия документ, върху който се работи, се нарича Потребителите у дома си на вътрешния пазар какво сте подготвили фотокопия или слайдове, а, принципно биха могли да бъдат и слайдове, тъй като имаме добра техника за показване на слайдове. Но вие сте, сте подготвили хартиени е, копия. Добре, значи няма да използваме технологията е, в тази зала. Надявам се да успеем да започнем който иска да се изкаже и да започне, ще трябва да ми привлече вниманието. Сега ще дам думата на Джаки да започне. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че ме поканихте да представя седмия индекс на условията за потребителите на вашата парламентарна комисия. Мисля, че докато аз говоря, колегите ще изготвят и ще ви раздадат фотокопия на моята презентация. Малко ще ви е трудно да следите мисълта ми без а, писмен документ, документ с който преводачите не разполагат. И така, ще се опитам да бъда ясна. Мисля, че всички вие знаете, че индекса на условията за потребителите има за цел да следи функционирането на вътрешния пазар и на пазара като цяло от гледна точка на потребителите. За нас това е ключов инструмент, който се базира на конкретни доказателствени елементи. Считаме, че всяка една политика трябва да се кове на базата на доказателства и факти. Много е важно да се разберат и последствията за потребителите от актовете за вътрешния пазар. Как процедираме ние? Просто е, премерваме настроението на потребителите и го отразяваме при дискусиите на съответната политика. Публикуваме индекса на условията за потребителите два пъти годишно, веднъж през есента. В този индекс се разглеждат 50 различни потребителски пазара и пазари на услуги на стоки. Разглеждаме ги през призмата на доверието, цялостно удовлетворение, като целта ни е да идентифицираме кои са най-добре функциониращите пазари и кои са пазарите, които не се представят достатъчно добре и които заслужават вниманието на законодателите. Този индекс на условията за потребителите, който излезе през пролетта, разглежда различни интереси на потребителите. Тук сме се съсредоточили върху две неща. Първо, анализираме условията за потребителите в държавите членки. Атмосферата, контекста, в който ежедневно потребяват потребителите. Оценяваме също така доверието им към публичните власти, към търговците на дребно, взимаме предвид това дали са удовлетворени от безопасността на продуктите, които се предлагат в магазините. Вторият елемент, който разглеждаме е трансграничната търговия и електронната търговия. Ние, европейците, използваме вътрешния пазар за закупуване на стоки и услуги от други държави, а не от нашата държава на пребиваване. С оглед на това се взима предвид пазара на дребно и по-специално пазара на дребно онлайн. И така, какво е мнението на потребителите относно атмосферата, в която те ежедневно взимат решение за покупка? В това отношение ние поступихме последният начин. Взехме предвид индекса на потребителите, чрез който имаме усещане за настроението на потребителите. Този индекс може да бъде използван също така от всички заинтересовани страни, от национални организации, национални власти и така нататък, за да може те да имат някаква представа за благосъстоянието на потребителите. Ние взехме средната стойност в рамките на 3 години в различни държави членки за потребителите. Има някои държави членки, които клонят към най-добри резултати, докато пък има и други държави членки, които са сходни от регионално-економическа гледна точка и от гледна точка на големината на пазара. Провеждаме много проучвания, които са насочени към потребителите и търговците на Едро. Там имаме 12 съставни елемента, които са свързани с качеството на законодателството и качеството на прилагане на законодателството. Ако имате слайдовете пред вас, ще видите кои са тези 12 елемента, които ще спомена набързо. Вземаме предвид удовлетворението съществуващите мерки за защита на потребителите, заблуждаващата реклама и подвеждаща реклама. От гледна точка на доверието на потребителите, измерваме доверието в публичните власти, доверието в продавачите, в търговците на дребно, Тоест, питаме потребителите дали търговците отговарят на техните нужди. Проявяваме също така и интерес към организациите за защита на правата на потребителите. Следващия елемент е свързан с жалбите. Потребителите имат ли възможност да подадат жалба? Това е много индикативно, много показателно, защото ако хората имат някакъв а, проблем, те а, не трябва да считат, че просто могат да свият рамене и а, да считат, че нямат никакви правни средства за защита. Вземаме предвид тяхното удовлетворение също така от обработката на жалбите им. Вземаме предвид и начина на уреждане на, спорта, на спора, извинете, както и безопасността на съответните продукти. Относно данните, които имаме, а те са от 2011 година, от тях общо взето можем да излечем една добра новина. Защото в 6 от тези 12 съставни елемента има положителен напредък, т.е. нещата са се подобрили в 6 отношения – в три отношения нещата не са се променили особено, а в три отношения нещата са се влушили. Тоест, само в три елемента, в три компонента имаме спад. В два от три от тези елементи, които имаме спад, са свързани с безопасността на продуктите. Както потребителите, така и търговците на дребно считат, че безопасността на продуктите е спаднала през изтеклата година. Следващото нещо, което ни интересува е цялостният индекс или цялостният показател и в това отношение имаме добра новина, защото индексът сочи, че има лека положителна промяна за потребителите в 19 от 27-те държави членки. В 19 от 27-те държави членки има усещане за подобряване на ситуацията в сравнение с 2010 година. Трябва да ви кажа, че това следва един голям крах през 2009 година. През 2009 година имаше категоричен спад. Всичко беше в червено. Миналата година имаше известен напредък, известно възвръщане на доверието и тази тенденция, макар и бавно, продължава. Държавите членки, в които имаме най-добро развитие на нещата, които са някъде около 6% на скала от 100, сред които България, Белгия и Дания. Тоест в тези държави имаме значително подобряване на условията. Разбира се, все още има трудни бюджетни и економически условия, които оказват отрицателен ефект в някои държави членки. В четири държави членки Италия, Словения, Обединеното кралство и Ирландия има усетен спад в потребителския контекст. В Польша, Кипър, Словакия няма чак до там добро развитие. Това е относно напредъка през последната година. И така, считам, че трябва да уточня, че идеята на индекса на условията за потребителите не е да заклеймява. А, чудесата на технологията, забелязваме. Та, идеята не е да се заклеймят държавите членки, не да, идеята е да се насърчат добрите практики, т.е. да можем да кажем тези държави членки се справят добре и да се запитаме какво можем да научим от тях. Най-добрите условия за потребителите са в Обединеното кралство, Люксембург, Дания, Австрия, е, Холандия, Франция, Швеция и така нататък в този ред, в който ги изредих. Ако сте слушали внимателно този списък, който изчетох, ще знаете, че всички държави от източна Европа че всички държави от Северна и Западна Европа се справят добре. Най-добрите условия за потребителите, както казах, са в Северна Европа и в Западна Европа, а най-лоши условия за потребителите имаме в Източна и Южна Европа. Нелоялните търговски практики. Тук отчитаме наличието на такива. Тоест, какво е усещането за пазара и за търговците на дребно? Дали този пазар и тези търговци действат така както трябва? Разбира се, много е важно потребителите да бъдат защитени от нелоялни търговски практики, но това е важно и за бизнеса, защото всички конкуренти, които са на пазара, и които а, процедират с измама или с забуда, всички тези оператори трябва да излязат от пазара, да бъдат отстранени от него. През 2011 година имаше усещане за увеличаване на нелоялните търговски практики. Това усещане беше усетено както от потребителите, така и от а, търговците на дребно. Попитахме потребителите дали са се натъквали на заблуждаваща реклама или на някаква измамна търговска практика. А търговците на дребно попитахме дали са се сблъсквали с конкуренти, които имат подобно поведение. Тоест, прибягват към заблуждаваща реклама или нелоялна търговска практика. Резултатите показват, че и за двете заинтересовани страни има усещане за увеличаване на нелоялните търговски практики. Всичко това е причина за безпокойство, която ни кара да продължим да работим за по-доброто изпълнение на законодателството, както от страна на публичните власти, така и от страна на конкретните економически механизми. Следващото нещо, което измерваме е доверието на потребителите. Доверието на потребителите се увеличава, въпреки че имахме усещане за заблуждаващи реклами. Цялостното удовлетворение от мерките за защита на потребителите и доверието в публичните власти, в търговците на дребно и в организациите на потребителите, всички тези неща се подобряват през последните няколко години и продължават да се подобряват. Доверието в публичните власти се увеличи значително с 8%. Доверието в продавачите и в доставчиците пък се увеличи с 6%. Тоест имаме подобрение на мерките за защита на потребителите.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 Okay, I'll carry on. Apparently we're now... Продължавам. Е, на път сме да намерим някакво решение с показването на презентацията, но да Както е да е, го говорих за увеличаващото се доверие на потребителите. То е различно в различните страни е, членки. Ако виждахте слайда, щяхте да видите една графика, която показва, че 80% от потребителите в Австрия и Дания е, имат доверие в публичните власти и организациите за защита интересите на потребителите и търговците на дребно. В другия край на скалата са отново държави в Южна и Източна Европа, като Гърция, България, Литва и Словакия, където доверието е само 30%, т.е. по-малко от една трета от потребителите имат чувството, че техните права са добре защитени. Ако погледнем индекса на условията за потребителите, ще видим, че има фишове за всички страни членки и в тези фишове може да се види как всяка страна членка се справя по отношение на различните мерки. Безопасността е един индикатор, е, който е, е негативен е, почти навсякъде. Както потребителите, така и търговците на древно смятат, че има спад в безопасността на продуктите, на единния вътрешен пазар. Потребителите са малко по-малко оптимистично настроени, отколкото търговците на древно. Около половината от потребителите в Румъния и Гърция а, смятат, че значителен брой от продуктите на пазара са, а, не са безопасни. Т.е. те нямат доверие към собствения си е, пазар. А, докато по-малко от 10% е в Финландия, Обединеното кралство а, и а, Финландия а, смятат а, така. Освен, че провеждаме анализи на пазарите, ние се занимаваме и с сътрудничество между държавите, обмяна на добри практики, т.е. изследваме какво би трябвало да направят румъни и Гърци, за да достигнат резултатите на Холандия и Финландия, а, примерно. А, в пълния текст на документа ви може да намерите е, подробна информация за бюджетните средства, които всяка държава употребява за тази цел, за обема на пазара и така нататък. Изобщо директно сравнение между страните е, членки. Мисля, че тази информация трябва да се използва предпазливо, тъй като е трудно да се установи какви средства употребяват страните членки за проучване изкривяване е, на пазара. Тоест това е в прерогативите на понякога на местното и регионалното равнище. Даже и сравнение е трудно да се направи. Може би се спомните, че преди 8 е, месеца ви показахме едно сравнение за капацитета на потребителите и видяхме обезпокояващо развитие в това отношение. За е, индекса на условията за потребителите е, се задават някои постоянни е, въпроси. Например, дали те знаят какви са техните потребителските е, е, права и ако им се зададат на потребителите въпроси по отношение на това какви са техните е, права да върнат даден продукт или за поправка е, на даден продукт, който се е повредил, едва 13% от е, запитаните е, дадоха правен, правилен отговор на трите зададени въпроса и около 12% е, догоре същия процент. Тоест не можаха да отговорят правилно на нито един от трите въпроса. Тоест доста разнопосочно е, е развитието. Търговците на дребно е, казват, че според тях те зачитат правата на потребителите. 98% от търговците на древно твърдят а, а, това или имат това усещане. Отговарят с да на въпроса, а, а, защитавате ли интересите на потребителите. Но, а, ако им бъдат зададени по-детайлни въпроси относно техните задължения по закон, те вече дават грешни отговори. Например, само един от трима а, а, търговци а, знаят какъв е срока за връщане на а, даден продукт. И само един от пет от търговците на древно знаят какви са сроковете, гаранционните срокове, в рамките на които а, е, потребителя има право да върне дефектен продукт. С други думи, а, трябва да внимаваме когато правим предположението, че е, бизнеса и търговците на дребно познават правилата, е, които трябва да се прилагат на е, пазар. До, стигнали сме до слайд номер 11. Казвам това за всички, които получават копие от презентацията. Това е горната част на страница 6. Следващия слайд, номер 12, е, е посветен на темата за е, жалбите и оплаквания. Е, тъй като потребителите трябва не само да познават своите права, но и да могат да, да не се страхуват да а, а, подават оплакване и жалби, когато нещо не е наред. Окоръжаващо е, е, че постоянно расте волята на потребителите за подаване на оплаквания. На графиката на слайд 12 ще видите това и потребителите бавно, но сигурно остават все по-доволни от начин по който търговците третират техните оплаквания. Това се дължи на желанието на търговците да запазят лоялността на клиентите. Нещо, което продължава да ни тревожи е факта, че когато търговците се сблъскат с първата пречка, т.е. когато на първото оплакване не се отговори положително или според очакване от страна на търговеца, потребителите се отказват. Което означава, че много от оплакванията на потребителите просто остават а, неизказани. А, Тоест голяма част от енергията, която може да се употреби за подобряване дейността на фирмите, остава неизползвана. Втория елемент в индекса на условията за потребителя касае, се отнася до условията на европейския пазар на дребно. Знам, че вашата комисия в продължение много години вече се занимава с този въпрос. Новините са от смесен характер. Вътрешния пазар на дребно е далеч от състоянието на пълна интеграция. Потребителите продължават да предпочитат да използват услугите на своя национален пазар, въпреки че има малко нарастване на трансграничните пазари. Само един от трима европейци са закупили стоки или услуги от друга европейска държава. През е, последните 5 години това увеличение е с 5%. С други думи, процеса върви много, много бавно. От обратната страна на медала е факт, е, че търговците предпочитат да работят с потребителите на вътрешния си пазар. Има малка промяна в сравнение с 2006 година. Само един от четирима европейски е, търговци транзакции предлагат, така да се каже, дистанционни услуги на потребители, живеещи в друга държава. Има някои разлики между страните членки, както очаквате страните, които се намират в центъра на Европейския съюз, практикуват много повече трансгранично пазаруване в сравнение е, с страните, които са в периферията на Европейския съюз. Какви са пречките? Потребителите обикновено се безпокоят за това дали закупените от тях стоки ще пристигнат, какво ще стане, ако нещо не е наред, дали системата за извършване на плащанията е достатъчно сигурна, а търговците от своя страна се безпокоят Търговците се безпокоят за езиковите бариери и законодателството за защита интересите на потребителите в другите държави. Е електронната търговия се смята за панацея за интеграцията на вътрешния пазар, най-вече за малкия и средния бизнес. Това смята се за възможност за намаляване на разходите. Електронната търговия към момента е значителен, значителен канал за търговия. Малко повече от 4 от всеки 10 потребителя в Европейския съюз, е, съюз са пазарували онлайн през последната година. С други думи, електронната търговия нараства с доста бързи темпове. Виждате, че има значителни а, е, разлики между страните, в които електронната търговия е най-развита. Обединеното кралство Швеция, Дания, Холандия. Около 70% от потребителите пазаруват по интернет. Е, 6% е техния най-малък брой в Румъния. Мисля, че има тясна връзка между нивото на онлайн пазаруването и разпространеността на широколентовия интернет. Това също се отразява на желанието на потребителите да пазаруват по интернет. Е, електронната търговия като цяло се развива много, много силно. Нашата цел е до 2015 година 50% от потребителите да пазаруват онлайн. Има големи разлики обаче от онлайн търговията в рамките на националните граници и извън тях т.е. има една а, диспропорция в развитието на електронната търговия в рамките на националните граници и трансграничното. Жълтата линия показва а, е, извършване на а, покупки от търговци в рамките на Европейския съюз и зелената извън Европейския съюз. Виждате, че има доста голяма разлика между горните две линии, синята и червената и долната основните две. Целта на цифровата програма е до 2015 година да се достигнат 20%. Жалко е, Жалко е, че такова е състоянието, тъй като големи са възможностите за пазаруване на ниски цени. Едно от наскорошните проучвания показа, че ако достигнем целта от 15%, ще можем да премахнем всички пречки на вътрешния пазар 240 милиарда евро ще бъде е, е, оборота на 7% от европейския брутен вътрешен продукт. Мисля, че е важно да се каже, че зададохме въпроси и за това как хората използват интернет, не само за да купуват стоки, но и за да правят проучвания за това, от което имат нужда. Установихме че хората прекарват доста време в интернет преди да извършат дадена покупка, особено ако тя е на по-голяма стойност. Те разглеждат различни сайтове, разглеждат мненията на потребителите. Следващия слайд. Отново, ако направим сравнение между страните членки, ще видите, че модела е същия. Трансграничното пазаруване присъства повече на малките пазари, което е логично, тъй като малките пазари са с ограничени възможности и потребителите се оглеждат навън за повече такива по-зрелите, по-развитите вътрешни пазари успяват да задоволят своите потребители. Например, в Обединеното кралство много малко потребители от Обединеното кралство предпочитат да пазаруват от други европейски страни. Най-вероятно защото тяхното търсене се задоволява от предлагането на вътрешния пазар в Малта и Люксембург пък потребителите много по-често пазаруват от други страни членки, тъй като там предлаганията и цените са по-добри. Люксембург, ако погледнете, е, е някъде по средата на графиката. Ще видите, че там трансграничното пазаруване е доста по-голямо, отколкото пазаруването в рамките на националната граница. Освен това, зададохме въпроса на потребителите. Защо предпочитат трансграничното или пък не трансграничното пазаруване? Стана ясно, че разликите са много малки. Раз, Резултатите обаче в полза на електрон, трансграничната електронна търговия са малко по-добри в сравнение на а, вътрешната електронната търговия. Мислям, че една от причините за това е, че ако пазарувате от интернет сайт в друга а, страна а, а, членка, а, най-вероятно, пазарувате от сайт с много добра репута... репутация. Това може би обяснява лекото преимущество на трансграничната електронна търговия. Какво мислим, че трябва да се направи за подобряване на пазара на дребно? Комуникацията за електронната търговия, която излезе през януари, изброява редица действия. Директивата за правата на потребителите в момента се транспонира в законодателството на страните е, членка предложенията за альтернативно уреждане на споровете и е, онлайн уреждането на споровете са друго, което може да се направи предложението за общо европейско законодателство за продажбите и е, втория акт за единия пазар. Извинете ме, че ви отнех толкова много от времето. Извинете за техническите неуредици изготвих тази презентация заедно с мои колеги, които са тук и ще отговорят на вашите въпроси. Uh, uh, Благодаря, Жаклин. Мисля, че много добре а, следихме мисълта ти, защото ти се изразяваше много ясно и основните ключови моменти бяха много ясни. Всички имате и фотокопия на индекса на условията за потребителите, както и копия от доклада. Аз лично следя нещата на iPad-а си, а, така че ще очакваме скоро да получим и други данни в това отношение. Колеги, сигурен съм, че имате въпроси. Сирпа Пиетикайнен ще бъде първа, господин Шваб. След нея заповядай Сирпа. Uh, thank you. Um, благодаря за изключително изчерпателната презентация. Мисля, че тя ни даде един много добър общ преглед и храна за размисъл. Много е важна както вашата работа, така и работата на потребителските центрове. Бих искала да се спра на три аспекта във връзка с бъдещото развитие. Нещо, което всъщност не трябва да коментирам сега, тъй като съм прекалено скептична, е състоянието на европейското законодателство за продажбите – не считам, че то ще създаде добри предварителни условия за правна яснота за потребителите или за защита на техните интереси, но все пак не трябва да забравяме и а, тази възможност. Бих искал да чуя коментари във връзка с бъдещите инициативи и ролята на потребителските центрове. Което ме води на мисълта за три неща – Ситуациите са различни в различните държави членки, което може би до някъде обяснява различията в резултатите, които ни представихте, така че бих искала да чуя а, как може да се засили ролята и европейската перспектива на центровете за защита на потребителските интереси. Следващото нещо, на което искам да се спра е регламента за альтернативно решаване на споровете и този за онлайн решаването на споровете. Може би аз съм известно предубедена, защото имам опит в това отношение, но аз приветствам идеята за това потребителските центрове да имат засилена роля при изготвянето на онлайн решаването на споровете и альтернативното решаване на спорове. И не на последно място, в момента изготвим становище по правата на пътниците. И зачитайки доклада на Центъра за защита на потребителите, виждам, че много от жалбите са свързани с правата на пътниците. Ето защо отново виждаме, че може би е необходимо да се засили ролята на Центъра за защита на правата на потребителите. Може би альтернативното решаване на споровете до някъде може да позволи да се решат някои проблеми във връзка с резервациите и така нататък. Това са все въпроси, по които трябва да помислим. Благодаря Сирпа, господин Шваб. Ja, интернет търговията не е толкова голяма, колкото е, трансгранично. Това е, обаче поставя един друг въпрос. Какво бихме могли да направим по отношение на подобряване на доставките? Защото понякога потребителите се оплакват, че доставката се забавя или не идва от гледна точка на потребителите, на потребителските права, за които говори и моята колежка преди мен, е изключително важно да знаем как бихме могли да уредим нещата на европейския пазар, така че да има едни е, сигурни, бързи доставки. Естествено, че системите в момента са различни, но ние така и така ще трябва да уеднаквим нещата, ако желаем да насърчим пазара в това отношение. Какви ще бъдат конкретните предложения по отношение на електронната търговия? Да, е, много нисък е процента на потребителите, е, които се ползват от тази възможност. Е, би трябвало да настояваме за въвеждането на хармонизирани правила в държавите членки. Очевидно ще трябва да разширим и нашите собствени виждания за хармонизацията и целта най-вероятно ще се променя динамично. дори в случаите, в които ние сме се разбрали за уеднаквяване на законодателството на европейско равнище, след това е, прилагането започва да се отклонява по различни национални съображения от договорените единни правни норми. Е, питам се комисията какво прави и защо не държи е, под строг контрол държавите членки, така че ето тук в директивата за е, условията за електронна търговия е, сме записали определени неща, но ето, че и при вас в индекса и на условията за потребителите се отбелязва разминаване в е, практиката. Така че и в прилагането на задължителните за държавите членки изисквания. Така че много ви моля, е, госпожо Майнер, много настойчиво да предадете нашето искане и е, вие самата да се погрижите за един по-строг контрол върху държавите членки по отношение на прилагането на задължителните норми. Естествено, че е, потребителите все още не познават изцяло своите права. Ние би трябвало да се погрижим за една по-пълна и цялостна информация в това отношение. И още нещо, струва ми се, че е, вашият поглед върху вътрешния пазар е, е по-добър от тези, които познаваме до сега тъй като би трябвало да се подхожда индивидуално към държавите. Да, добре, до сега говорихме за това, че този, който е сбъркал, трябва на, поименно да бъде порицан и да си носи отговорността, но същевременно трябва да имате предвид и това, че в някои случаи се допускат по съображения, свързани с ситуацията в страната и отклонения, така да се каже, от един единствен аршин, с който да мерим всеки го, мисля, че бихме могли да предвидим един такъв по-конкретен и съобразен с конкретните условия подход, за да бъдем по-обективни. Госпожа Ройтова. Аз няма да повтарям това, което беше казано, само ще подчертая някои неща, други ще добавя. Относно безопасността на а, стоките и гарантиране правата от законодателството. Тези две неща са свързани с доверието за функционирането от демокрацията като цяло, не само доверието към, с доверието към Европейския съюз. Бих искала да спомена един риск, съществуващ в някои страни членки, например в а, моята. А, проистичащ от подценяване на ролята е, на защитата на интересите на е, потребителите. В някои държави има цели министерства, които се занимават с това, в други само един човек или само някои отдели в е, министерствата. Освен това, властите, които отговарят за тези въпроси, не си сътрудничат или пък за този въпрос отговарят различни органи, всеки от който казва, че това не е в рамките на неговата отговорност и потребителя трябва да се обърне към а, друг орган. Резултатът от всичко това е, че а, системата е много разцепена, много фрагментирана. Осв... И, и когато има някаква голяма медийна кампания, голям скандал се говори по въпроса, от всичко останали случаи за него просто не се говори. Искам да попитам комисията как и до каква степен страните членки приемат ситуацията на сериозно, особено у нези, които не показват добри резултати по барометъра. До каква степен страните членки се стремят да постигнат добра координация между отделните органи, които се занимават с интересите на потребителите. Някой друг желая ли да направи коментар? Кратък коментар от мен, ако позволите. Джаки а, а, говори за много неща и за основните а, тенденции. А, данните е, бяха много интересни, особено относно бюджетните средства, които се отделят за е, този въпрос. Знам, че наскоро ще направите изменено предложение. Очакваме го с интерес. Искам да продължа там, където спря госпожа Пиетикайна по отношение на инструментите, с които работим сега. Изненадах се от въпроса за проблемите, които имат безпокойството на потребителите, когато пазаруват онлайн. Например, късните доставки, непрестигащите доставки, начина на плащането това са наистина най-основните, които подкопават доверието на потребителя в онлайн а, търговията. Освен това, много, много, много потребителите не познават своите права. Те познават само най основните начини, по които работи системата. Мисля, че ще, бъде, ще постигнем напредък с общия закон за продажбите и ще трябва обаче да направим оценка на неговото въздействие. Но аз мисля, че тук се съдържат съдържа много информация, която е събрана много по-наскоро в сравнение с оценката на въздействието на Общия закон за продажбите. И аз настоявам да се разгледа тази информация. Хубаво е също така да разполагаме с вашия първоначален материал и да говорим по тези въпроси. Второ, бях изненадана от някои неща в вашия индекс на условията за потребителите относно това, доколко потребителите, търговците познават своите права, не знам дали може да направите следното. За нас очевидно има а, а, малко съответствие а, между познаването на правата и доверието към системата. След като Люксембург е начало на вашия списък, Дания идва на трето място. А, в Дания е на първо място по познаване на правата Люксембург Люксембург е в дъното на таблицата. Това, според мен, не говори много за това как се грижим за потребителите на ниво политика. И нека още веднъж се върнем към това, за, за какво най-много се безпокоят потребителите, а именно дали на време ще се получат а, а, доставката. А, много интересно е да се потърсят съответствия, например, между безопасността на продуктите и останалите параметри. Например, безопасността на продуктите и и познаването на потребителските права. Ние тук си прекарваме цялото време да говорим за правата на потребителите, а ни предстои излизането и нов закон може би ще имаме по-удовлетворени потребители, ако имаме 28 различни режима. Благодаря. Ще се опитам да отговоря на поставените въпроси доколкото мога. По въпроса на госпожа Пите Кайнен или по-скоро коментара и за центровете за защита на потребителите. Мисля, че вие имахте предвид европейските uh, Европейския център за защита на потребителите, а не по принцип центровете за защита на потребителите. Може би знаете, че в общи линии имаме програма за финансиране в рамките на следващия период от многогодишната финансова рамка, т.е. от 2014 нататък. Финансова програма за защита на потребителите променихме правилата по отношение на подпомагането на мрежата на европейските потребителски центрове. Тоест, ще имаме увеличение от 70%. Европейската комисия ще допринася до 70%. Така че общия бюджет за европейските потребителски центрове ще се увеличи. Съгласна съм с вас, че най-добрите европейски потребителски центрове са а, тези, които а, носят някаква полза от тяхната дейност при трансграничните продажби. Тук не става въпрос просто да се предостави информация, която е поискана или да се подпомогне потребителя при възникване на спор. Става въпрос за проактивни дейности, а именно проактивно да се информират потребителите относно техните възможности във вътрешния пазар. И бихме искали да има много европейски потребителски центрове, които да следват този пример, а именно примера на Белгийски европейски потребителски център. Относно насърчаването на най-добрите практики, както и ролята на европейските потребителски центрове за альтернативното решаване на спорове и онлайн решаването на споровете, мисля, че трябва да вземем предвид а, доклада на госпожа Тюнс по а, онлайн решаването на споровете. Бихме искали да предвидим засилена роля за европейските потребителски центрове, да. По-настоящем познаваме случаи, в които медиацията на европейските потребителски центрове не е помогнала при уреждането на спора с търговеца на дребно. Съответните потребители се обръщат към альтернативни начини за решаване на спорове. Това става в 10% от случаите. Тоест, един от 10 случая се решава чрез альтернативно решаване на спора. Нашето предложение ще подобри ситуацията, защото ние ще се базираме на вече съществуващата практика на европейските а, потребителски центрове. Относно правата на пътниците, напълно а, сте права, като цитирахте цифрите. Всяка година се увеличават а, жалбите на пътниците към европейските потребителски центрове. Не става въпрос само за правата на пътниците по смисъл на европейското законодателство. Тук се включват включително и жалбите, свързани с загубения багаж. Нашите колеги от Генерална дирекция МУВ също ще работят по въпроса, защото има и нова съдебна практика в това отношение. Ние ще се опитаме да приближим европейските потребителски центрове към националните компетентни органи. За ваша информация, на 4 юли тази година, дата избрана съвсем случайно, ще бъде ден за правата на пътниците на някои европейски летища. Европейските потребителски центрове ще си сътрудничат с летишните власти, както и с местните правоприлагащи органи, за да може да се публикуват правата на пътниците. Всички знаем, има такива плакати на някои летища, но ще има повече персонал на място на 4 юли, който ще запознае пътниците с техните права. Относно казаното във връзка с доставките, напълно съм съгласна с казаното от вас. Една от причините, поради която нямаме увеличаване на трансграничните продажби от страна на търговците на дребно, е, че търговците на дребно твърдят, че желаят да удовлетворят нуждите на собствените си ам, клиенти. И считат, че при трансграничната търговия може да не осигурят съответното а, качествено обслужване. Така че наистина съгласна съм да имаме добро предоставяне на колетите. Ставаше въпрос за директивата за доставяне на колетите. Относно правата на потребителите и в това отношение бих искала да се върна на казаното от председателя преди малко. Следващата година ще работим заедно с Генерална дирекция Justice, за да може да се лансира нова кампания. Информацията, която фигурира в индекса на условията за потребителите е много важна, защото тенденциите се менят. Няма смисъл да променяме осведомеността на потребителите в държавите членки, където тази осведоменост е голяма. Напротив, трябва да осведомим тези потребители в държавите членки, които не са достатъчно добре осведомени. Относно пълната хармонизация. Идеята ни е да а, си работим в сътрудничество с мрежата на европейските потребителски центрове. Това е мрежа, която включва всички правоприлагащи органи. Целта ни е да се постигне по-единно тълкуване на съществуващото законодателство. Законодателство в областта на нелоялни търговски практики, на договорното право, а скоро и по въпроса за директивата за защита на правата на потребителите. Имаме много работни групи, в които се разглеждат отделни казуси. А, мислим за начина по който тези казуси могат да бъдат решени. Имаме работни групи, на които се обсъждат и нелоялните търговски практики, така че на тези работни групи може да се обменя опит в отнош... по отношение на идентифицирането, разследването и преследването на нелоялните търговци на пазара. Така че в това отношение има какво още да се направи. Госпожа Ройтова направи коментар във връзка с това, че пазара и свободния пазар е част от демократичното общество. фрагментирането или разпокъсването между различни компетентни органи е проблем, но този проблем може да бъде преодолян. В Холандия в момента се създава суперрегулатор за телекомуникациите, конкуренцията, електроенергията и така нататък. Така че в Холандия всички тези функции са обединени в една единствена институция – и в рамките на мрежата за европейските потребителски центрове се опитваме да обменим именно този опит. Опитваме се да обединим всички тези национални регулатори и да се уверим, че те работят в тясно сътрудничество. Работим също така и с Европейската потребителска организация. която включва основно и държавите от Южна и Източна Европа. Защитата на потребителите не може да а, се осигури бързо. В Западна Европа защитата на потребителите е дълга практика, докато в други части на Европа а, Движението за защита на потребителите е много младо движение, много младо течение. Относно публичните органи. Считаме, че силният глас на потребителите е добро нещо. Ние се нуждаем от управомощени потребители, тъй като това води до подобряване на конкуренцията. По този начин всички оператори на пазара се държат отговорно. Във връзка с правоприлагането. Бих искала да кажа, че в това отношение трябва да бъдем доста предпазливи. В някои държави членки много трудно а, се прилага съответното законодателство и се освоява целият бюджет в това отношение, така че трябва да бъдем предпазливи. Относно осведомеността на потребителите и тяхното доверие в системата. Да, със сигурност може да се осъществи по-тясна връзка в това отношение. А, всеки би казал, лесно е да се направи. Но аз считам, че тези пазари, които се считат за най-добри и най-безопасни от потребителите, не винаги са пазарите, на които потребителите са добре осведомени за правата си. Така че, може би по-релевантно е доверието на потребителите. Трябва да придадем по-голяма тежест обаче на осведомеността им. Дали даден търговец ще спази вашите права? Дали той ще се държи лоялно? Ако на пазара има достатъчно конкурентен натиск, не очак толкова голямо значение дали потребителят е осведомен за правата си, тъй като търговецът ще е принуден да спазва тези права. Така че трябва да помислим и върху тази възможност. Благодаря ви. Well, Благодаря още веднъж за информацията, която ни е, представихте. Има един друг аспект, за който не сме говорили, на който е интересен за нас, когато правим програмата за потребителите, аспекта за подкрепата на организацията за защита интересите на потребителите. Доверието в независими потребителски организации най-вероятно е от голямо значение. И най-вероятно вие проверявате какви са съответствията. Струва ми се, е, че въпросите, повдигнати в оценка на въздействието при оценката на а, общия закон за, за, за търговията, а, а, осветляват редица аспект.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 въпроса за това, кой за в бъдеще трябва да се занимава с въпросите, касащи правата на пътниците. И според мен, тъй като правата на пътниците са част от правата на потребителите, с тях а, трябва трябва да се занимава директивата, която се надяваме да се появи за в бъдеще и съответно нашата комисия, която се занимава с правата на потребителите. Имаше дискусия между докладчиците в Сянка и с колегите относно компетенциите съгласно правило 5. Идеята за всичко това е следната. Подобно на други права на потребителите, има големи разлики тук между страните членки има различия в начините на предвижване, особено при трансграничните пътувания. И за това ние искаме да имаме един регламент, който да обхваща всички права на пътниците, за да се намали фрагментирането. И този регламент да се прилага във всички страни членки за всички видове транспорт, включително и за трансграничните пътувания. Десете права, които са изброени от комисията да бъдат изцяло гарантирани в страните членки. Освен това, въпросите за помощ и не дискриминация са важни. Също така и редица въпроси, например оплаквания Подадали към Европейския потребителски център във връзка с транспорта. Информацията трябва да бъде на разположение на всички пътници, преди те да закупят пътническата услуга и също така на различните етапи от пътуването. Три са нещата, на които трябва да обърнем внимание за бъдеще. Първо, мултимодалността, т.е. случаите, в които се използват различни видове е, транспорт, особено когато това се, този вид транспорт се осъществява в различни страни членки, с самолет, да кажем, с влаки, с автобус на територията на три страни е, е, членки в, за такива случаи е, е, застава въпроса кой гарантира правата на пътниците в тези е, случаи и какви са дейностите, които трябва да предприемем, за да гарантираме правата на пътниците при такова пътуване по време на целия им маршрут. С тези въпроси би могъл да се занимава Европейския потребителски център. Дали за бъдеще трябва да разработим а, други инструменти, за да гарантираме правата на пътниците при такъв мултимодален транспорт е друг въпрос, с който трябва да се вземем. Колкото повече пътуваме, толкова повече искаме да има единен вътрешен транспортен пазар. И колкото повече свобода на движението в Европа имаме, толкова повече ще трябва да се занимаваме с тези комплексни и сложни въпроси. А, тук застава и въпроса за единния сайт, който би могъл да се създаде travel.eu. въпроса за за подаването на, на жалби, за създаването на един гишет за подаване на жалби. И накрая пътниците с ограничена мобилност хората с увреждания, възрастните хора и тяхното право на помощ. Трябва да възприемем един цялостен подход към този въпрос, защото нещата стават още по-сложни, когато се намесят различни видове е, е, транспорт въпроса за оказване на помощ на тези хора с ограничена мобилност, сменяйки различните видове транспорт, става по-сложен. Също така трябва да има достатъчно е, информация за правата на тези хора с специални потребности, от техния дом до целта на тяхното е, пътуване. Друго нещо, с което ще трябва да се занимаваме, може би не сега, но за бъдеще, ако има изменения е, са въпросите за пакетните пътувания, правото на отказ от пътуването и жалбите в техните най-различни форми. Благодаря. Uh, Благодаря, госпожо Пиети Кайнен. Имате ли нещо против, ако дам думата на господин Мандърс, преди да я дам на вас? Не? Добре. Заповядайте. Благодаря. Имаме радиодискусия след 5 минути и ще трябва да изляза. А ще ви изчета коментарите на госпожа Парванова. Тя благодари на госпожа Пети Кайнен за представеното проект становище. Госпожа Парванова е удовлетворена от това, че много от идеите, които тя предложи във връзка с правата на пътниците, са включени във вашето проект становище. Госпожа Парванова би искала да постави акцента върху прозрачността на цените. По-специално, що се отнася до скритите разходи, например при плащане с кредитна карта, нещо, което не е видно още от самото начало много често рекламираната цена не отразява крайната цена, така че на това също трябва да се спрем. Вероятно е да се адаптират и някои мерки, за да може да бъдат защитени пътниците при неправилно изпълнение на договора. Госпожа Парванова отбелязва необходимостта от това пътниците които закупуват само самолетен билет, да имат същите права, като тези пътници, които закупуват пакетни услуги. Възможността за защита на правата на пътниците трябва да бъде увеличена, като тази възможност трябва да бъде обект на по-лесна оценка. И накрая госпожа Парванова би искала да подчертая, че правата на пътниците са от съществено значение и те са също част от правата на потребителите. Тя счита, че ролята на тази комисия в че нашата комисия трябва да участва при преразглеждането на бъдещото законодателство в това отношение. Благодаря ви. Благодаря ви и аз. Uh, Благодаря. Съжалявам, че господин Дион не ни представи своите коментари. Нека чум сега госпожа Хет. Tack så mycket och jag vill tacka rapportören för ett gott samarbete under tiden som hon har tagit fram. Благодаря. ви за това, че ни представихте този документ. Той е много добър. Въпреки че аз съм внесла някои предложения за изменения. Изцяло съм съгласна с докладчика относно това, че правата на пътниците са част от правата на потребителите, нещо, което трябва да бъде подчертано – Ако продължим работата си в това отношение, ще трябва всички да поемем своята част от отговорността. Тоест, нашата парламентарна комисия също трябва да даде своя принос, тъй като правата на пътниците са част от правата на потребителите. Ние като депутати пътуваме много, прекосяваме Европа няколко пъти седмично. Аз самата много често съм имала проблеми с закъснял полет или отменен полет. Пътувам също и с влак между Дания и Швеция и там също възникват проблемни ситуации, тъй като в пътуването ми са замесени две държави членки. Та, както казах, ще внеса а, няколко предложения за изменения към проекто становището не считам, че се нуждаем от регулиране в а, това отношение. Просто трябва да се предоставят на пътниците някакви минимални правила, т.е. да въведем минимални правила, които да отразяват правата на пътниците. Специфични мерки могат да бъдат предложени за всеки отделен вид транспорт, като разбира се, това е част от защитата на потребителите. Ние сме компетентни по правата на потребителите. Ето защо е редно да предложим система, която да регулира случаите на отменени полети. Необходимо е да се уверим, че пътниците получават адекватна информация – да се уверим също така, че на интернет сайта на авиооператора фигурира цялата необходима информация. С оглед на медиите, на смарт телефоните и така нататък, считам, че днес е много лесно да се получи информация, ако тя е на лице. Необходимо е също така да работим по правата на пътниците с намалена подвижност. Необходимо е да се уверим, че тези пътници разполагат с правилната информация и то в правилния формат. Това е проект становище по доклад за собствена инициатива, което може да доведе до европейско законодателство, така че трябва да помислим как бихме могли да упростим а, работата на потребителите, когато те резервират онлайн. Ако искате да резервирате а, влак, от, а, с който да отидете от Швеция до Страсбург, ще трябва да се свържете с много различни ЖП компании, което е жалко, защото а, е необходимо да пътуваме все повече и повече в Европа и а, би трябвало да можем да използваме всички видове транспорт. Благодаря. Uh, Thank you, uh, and, and thank you to, uh, to the rapporteur. Благодаря, благодаря и на докладчика. Мисля, че вашите 8 точки са много прецизни. Това са и нашите приоритети. Един регламент, третирането на правата на пътниците като права на потребителите и така нататък три, може би, допълнителни точки, които ние ще допълним в нашите изменения. Първо за интермодалността. Вие казахте, Хет също каза няколко думи по този въпрос. Трябва да се погрижим за това а, да има единство а, между правата, хомогенност на правата и тези права да въжат и при сменяне на различни видове транспорт. Това първо. Второ, хората с увреждания. Съгласна съм с това, което каза госпожа Хет, а, а именно първо да се гарантира ранна информация, не само достъп до услугата, но и ранна информация и пълна а, информация информация. И е, последно, не знам дали ще го внесем като изменение, но, но искам да го отбележа. Е, ще... Отправната ми точка е един много конкретен случай. А, е, ние чухме и от комисията, че повечето от оплакванията а, са от сферата на транспорта. Датските медии е, изложиха така наскоро следния случай. Един дъчан пътува е пътувал Дания до Испания с, с испанска компания, след което ще продължи към Южна Америка с испанска компания. първия полет има закъснение и пътника изтърва своята връзка за Латинска Америка. Съгласно сегашното законодателство, пътника има право на компенсация. Е, той подава жалба. Жалбата му е уважена от испанските власти. Те му казват, да, вие имате право да получите парично обещетение и още нещо. Само, че испанската компания никога не извършва това плащане. Той многократно отправя покани за плащане, но испанците никога не плащат. Въпросът е с какви инструменти разполагаме, изобщо разполагаме ли с някакви инструменти, с които да действаме срещу а, фирми, които не изпълняват своите задължения, след като са уважили дадена жалба, не извършват а, плащането. А, трябва, разбира се, че имаме възможност за трансгранично уреждане на споровете. Но този дъчанин ми каза, ще ми струва много. Не разполагам с достатъчно ресурси да се обърна към Испанския съд. Трябва да похарча някъде около 2000 евро. И в крайна сметка той се отказа, тъй като не разполагаше с тези средства. И мисля, че този случай а, поставя още веднъж акцента върху трансграничния аспект, трансграничното прилагане на законодателството. И мисля, че този случай не е единичен. Да, ако погледам индекса на условията за потребителите, виждаме, че 45% от е, гражданите имат проблем с това да отправят дадена жалба. Господин Билер. Правами е, пасажиров займуем се уж от якогось часу. Да, говорим за права на потребителите. Отново време не сам. Имаме предишно становище относно индекса на условията за потребителите. Факт е обаче, че наша, нашата комисия не е единствената, която се занимава с тези права. Комисията по транспорта го прави също. Истината е, че усилията, които ние полагаме, комисията и други организации за правата на потребителите, истината е, че въпреки това в Европа много често, когато има проблем, потребителя не знае към кого да се обърне, за да му се реши проблем. Извода е, че Пътниците често не знаят какви са правата им или не знаят към кого да се обърнат. Искам да благодаря на госпожа Пиете Кайнен за нейното становище а, и за това, че тя акцентира върху това, че правата на пътниците трябва да се третират като права на потребителите и те трябва да се засилят. тези права трябва адекватно да бъдат да се прилагат, аз съм съгласен с всички предложения в проекто становището. Може би по точка трета имаме един коментар, където се казва, че потребителите трябва да имат право на а, еднаква защита при различните видове транспорт. А, да, но мисля, че правата трябва да зависят от вида на избрания транспорт. А, мисля, че ако оставим текста така, за бъдеще това ще донесе повече проблеми, отколкото ползи. А, и трябва да си го представим как ще изглежда на практика. Звучи добре за потребителя, но подобен а, инструмент а, трябва да взема правит спецификите на различните видове транспорта не можем да очакваме едно кратко пътуване с автобус да бъде планирано и да бъде третирано по същия начин, както на едно дълго пътуване, пътуване на дълго разстояние с самолет. Също така трябва да имаме предвид, че различията в законодателството не могат да бъдат преодолени. Винаги ще съществуват такива. Ще внесем изменения, но се радвам, че има такова становище. Um, um, Господин Шваб, заповядайте. Трябва да кажа, че господин Колсън е тук от генерална дирекция МУВ. Ще ви дам думата след малко. Нека чум господин Шваб първо. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, че ми давате думата. Ще започна с благодарност към докладчика за този логично построен и е, много ясно формулиран доклад. Очевидно всичко, което докладчикът предлага, е, ще послужи за подобряване на правата на пътниците, но действително колегата Билан постави един адекватен и разумен въпрос. Как точно по всичките 10 точки ще гарантираме спазване на правата на пътниците и освен това наистина, когато става дума за комбинация от различни видове транспорт, е, как ще гарантираме едно добро обслужване и е, съответно е, добро уреждане на евентуални спорове. Аз също съм имал проблеми в Испания. Три часа закъсня полета, а от едно такова закъснение проистичат определени права. Ти можеш да потърсиш правото си на обещетение е, от авиокомпанията, така че колежката, която постави въпроса, е изключ... съвсем права и аз я подкрепям. Наистина, ние трябва да подсилим тези елементи, за да може пътниците наистина да получават компенсациите, които им се дължат. Благодаря на всички за полезните коментари, но нека сега да дадем думата и на някои колеги, за да чуем и тяхната позиция, както и позицията на Комисията по транспорта. <coughs> Благодаря, господин председател. Позволете ми най-напред да благодаря на госпожа Сирпа Пиетикайнен за проекто становището проектостановище, което отговаря и на нашите виждания. Съгласни сме с по-голямата част от коментарите, направени от докладчика по отношение на значението на тези права и по отношение на различията, които съществуват между а, държавите членки, между различните видове транспорт. Вие подчертахте значението на обработката на жалбите, както и по-специалното отношение към пътниците с намалена подвижност. Позволете ми обаче да направя два коментара във връзка с а, казаното от колег... вашите колеги, като искам да се спра и на един аспект от проекта становището на госпожа Пиети Кайнен. Първо, когато даден държавен орган уважи жалбата на даден пътник и когато авиокомпанията не прилага препоръките на държавния орган, какви са а, инструментите, с които разполага пътника? По смисъл на сега действащото законодателство, този пътник може да подаде жалба. Този пътник обаче не може да получи резултата от изпълнението на решението на държавния орган. Държавният орган обаче винаги може да наложи глоба на авиооператора. Тоест, много е вероятно, ако авиокомпанията е заплашена с глоба, тя да предпочете да намери компромисно решение с пътника или пък дори изцяло да изпълни решението на държавния орган. Но по смисъла на сега действащата система, държавният орган не може изцяло да реши проблема на пътника. Но по смисъл на сега действащата разпоредба, непряко може да се реши проблема, като се даде възможност на държавния орган да наложи глоба. Второто на... нещо, на което исках да се спра, е нещо, което упомена и госпожа Пиети Кайнен и на което се спряха и много ком... оратори, господин Шваб, така например, а именно въпроса за различията, които съществуват между отделните видове транспорт. В съобщението на комисията се казва ясно, че целта е постепенно да се премине към сближаване на различните видове транспорт. Съгласни сме, че по смисъла на сега действащото законодателство има различия между различните видове транспорт, нещо, което е неприемливо. Считаме обаче, че така или иначе трябва да има известни различия между различните видове транспорт, защото това са си различни видове транспорт. Следователно, е необходимо да имаме постепенно сближаване на видовете транспорт, но по-настоящем е твърде рано да се приеме единен регламент за всичките видове. Още повече, че някои регламенти, като регламента за морската област, например, или регламента за автобусите, са регламенти, които все още не са влезли в сила. Тоест, нямаме обратна връзка, нямаме опит в това отношение, за да решим каква е ползата от тях. По тези две причини, т.е. различията, които съществуват и които трябва да продължат да съществуват между различните видове транспорт, на първо място, и на второ място, с оглед на съвсем прясно приетата законодателна рамка, считаме, че трябва да изчакаме преди да имаме единно регулиране. Напротив, считаме, че трябва постепенно да се премине към сближаване на законодателството за различните видове транспорт. За това сме съгласни. Господин председателят също зададе въпрос, на който бих искал да отговоря последният начин. Най-вероятно Европейската комисия на края на тази година ще предложи преразглеждане на регламента за правата на пътниците в въздухоплавателния сектор. Благодаря. Uh, Благодаря. Госпожо Пиетикани, искате ли да обобщите накратко? Благодаря, ще бъда съвсем кратка. Просто искам да благодаря на всички колеги и на комисията за коментарите. Благодаря за подкрепата на идеята за еднаквата защита. Благодаря за това, че ми обърнахте внимание върху проблемите, които могат да се появят във връзка с пропорционалността и за разликата между кратките и дългите пътувания. Благодаря ви. Искате ли да кажа какъв е графикът? Крайен срок за внасяне на измененията е 19 юни. На 9 юли ще, ще ги разгледаме и на 10 юли ще гласуваме. Благодаря ви много. Продължаваме с последната точка от дневния ред. Е, е, това е доклада на Колин Лонген. прилагане на директивата относно договорите за потребителски кредити. Не, за съжаление е, го няма, но колега ще представи доклада от нейно име. Добре дошъл на представителя от Диджи Санко, който ще отговаря от страна на комисията. Нека да видим кой, кой е присъства. Госпожа Прендергастия няма, господин Бисъл го няма, господин Рулер го няма. Аз съм докладчик в Сянка. Аз съм официалният докладчик в Сянка в момента. Другите да се надяваме, че ще дойдат, но сега трябва да побързаме Давам думата на госпожа Фархея. Благодаря, господин председател. Е, докладчикът е, днес не може е, лично да представи своя доклад и затова ме помага аз да направя това накратко. Става дума за прилагане на директива 2008-48 относно договорите за потребителските кредити Две са целите. Първо, една по-добра защита на потребителите и освен това е, задълбочаване на основните принципи на единия пазар за потребителски увеличаване е, в рамките на националните държави на потребителските кредити, но е, що се отнася до трансграничните вземания на потребителски кредити, е, този процент е под 2%, а от тях приблизително 20% се взимат онлайн. Тоест, незначително е покачването. Може би Въздържането на потребителите се дължи е, и на финансовата криза и освен това е, връзките с е, финансови институции в друга държава може би представляват за потребителите по-друг и по-сложен проблем. Би трябвало при всички положения много комплексно да решим въпроса съвсем адекватно по отношение на прилагане на директивата е, за това са отговорни и компетентните финансови органи във всяка национална държава. Междувременно изминаха вече е, няколко години е, и срокът за прилагане на директивата, която има такива мащабни изменения, трябва да бъде вместо две години, може би три години, просто да дадем малко повече време на държавите членки, на техните органи. Има все още критични моменти, които с право са е, предмет на е, критика. Е, що се отнася до основната лихва, комисията е издала нещо като препоръки, но не е предвидела правни норми, които да задължават държавите да ги спазват и въвеждат. Може би би трябвало да помислим за това как можем да уеднаквим практиката и същевременно и по отношение на сроковете да примислим един адекватен период, така че от момента на първия контакт до изтичане на срока на потребителския кредит да се предвиди достатъчно време. Много важно е директивата да започне да се прилага навсякъде е, в е, цялостния си вид е, и по един коректен начин, защото представлява един много важен елемент от единния пазар и от защитата на потребителите като цяло. Би трябвало при едно добро прилагане и добро въздействие върху единния пазар, да очакваме и нарастване на обема на трансграничните взимания на потребителски кредити, което ще бъде един положителен ефект при всички положения в определен срок ще трябва да отчетем конкретният опит директивата, за да предвидим и евентуални изменения в полза на потребителите. Благодаря. Тъй като аз съм докладчика в Сянка, ще направя няколко коментара, тъй като не виждам и да има колеги, които да искат да вземат думата. Мнението на госпожа Колин Ланген е дълновидно. Това са много важни въпроси. Считам, че е ясно, че тази директива отне много време. Ние работим по нея още от самото начало. Ако не се лъжа, работата по нея започна преди аз да започна да работя в парламента преди 13 години. Тогава говорихме за хармонизация в това отношение. Основният въпрос, по който има единна позиция в съвета и в парламента, е, че има голямо различие между потребителските кредити в държавите членки. Прекалено големи различия, така че първоначално се предвиждаше само лека хармонизация – Госпожа Колин Ланген отбеляза относителното ниво на трансграничните транзакции. Вие казахте, че тези нива на тези транзакции са сравнително ниски. От друга страна, не трябва да забравяме аспекта за защита на потребителите, аспект, който беше хармонизиран. Всичко това показва, че има силно изкривяване на представената информация във връзка с потребителските кредити. Така че се нуждаем от някаква по-стандартна презентация на информацията. Чухме и мнението на госпожа Майнер във връзка с индекса на условията за потребителите. Там не зная дали имаше препратка към потребителските кредити. Мисля, че би било интересно да разберем и да коментираме проекто доклада на госпожа Колин Ланген. Наличността на данните за потребителските кредити е важна и базата данни в това отношение би представлявала добър инструмент, който да ни позволи да оценим кредитоспособността. Информацията трябва да бъде на разположение и на потребителите. И един от, едно от основните изменения в директивата за потребителските кредити беше свързано именно с предоставянето на повече информация при трансграничното вземане на такива кредити. Считам, че госпожа Колин Ланген беше права, когато подчерта пред договорните задължения. Тази област е изключително сложна, но вече постигнахме споразумение с комисията в рамките на процедурата за комитология за компромис във връзка с годишния процент на разходите. В заключение, бих искал да се спра на обхвата на директивата – преди няколко години, когато отидохме в Швеция в рамките на шведското председателство, си спомням, че тамошния парламент повдигна въпроса за СМС заемите. И ние казахме, че може би е възможно шведското правителство да разшири обхвата на директивата за потребителските кредити, като включи и СМС кредитите. Вие повдигнахте също така вашен въпрос във връзка с включването на ипотечните кредити. Да, би било интересно при гласуването на предложението за ипотечните кредити, какви ще бъдат резултатите защото а, понякога има разногласия в това отношение. Позицията на тази а, комисия беше да се възприемат много от разпоредбите на сега действащата директива за потребителски кредити като се вземе предвид и преддоговорната информация, като се внесат известни корекции. За да може да имаме някаква последователност, а да не измисляме някакви нови разпоредби. Докладчика по становището беше много по-амбициозен в това отношение, така че сега ще видим в каква форма ще ни бъде препратен доклада. Видяхме, че представителя на комисията се съгласи с посоката, в която тръгва госпожа Колин Ланген – вие казахте, че а, към момента може да има изменение на съществуващата директива, но те не трябва да бъдат много големи. Трябва по-скоро да се уверим в това, че директивата се прилага правилно. Тоест да видим какви са последствията от не до там доброто прилагане на сега действащата директива, а не да я изменяме съществено. Държавите членки също трябва да помислят как по по-ефективен начин да прилагат сега действащите разпоредби на директивата. А, това беше и идеята на изготвянето на становище по собствена инициатива още преди да видим вашето предложение. Ще се нуждаем и от малко по-широка консултация, за да разполагаме и с конкретна времева рамка за нашата работа за бъдеще. Има ли някой друг, който иска да вземе думата? Кристина, заповядай.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 Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Верхайн за това, че представи доклада на Биргет Колин Лаген. С вашия въпрос вие много улеснихме, улеснихте моята задача, защото аз мога единствено да кажа, че ние сме съгласни с позицията, която заема Европейския парламент по този въпрос. Директивата е много важна и това, което трябва да се направи на този етап е да се гарантира коректно съответното и прилагане. Имаше някои трудности в страните членки при прилагане на тази директива. Някои от тези трудности а, ние се опитахме да премахнем, прибавяйки към тази директива едно предложение а, и изменяйки някои предположения. А, и също така изготвихме някои насоки за страните членки за приложение на директивата. Тези насоки бяха изпратени на секретарията и на вашата комисия. Ако не е направено, ще го направим, разбира се. За нас е важна позицията, която вие заехте. Изцяло споделяме това, което казахте, защото целта е да се подпомогнат страните членки при прилагане на тази, тази директива. Важно е също така а, и разпоредбите на директивата да бъдат добре познати на потребителите, за да може потребителите наистина да знаят какви права им дава тази директива. За целта ние се опитваме да видим дали ще можем да направим информационна кампания, по време на която да информираме потребителите за правата, което им дава директивата също така да видим дали ще могат да се включат кредитите за малки и средни предприятия и по отношение на графика. Има а, проучване а, е, за въздействието на тази а, директива. А, проучването тече в момента. Чакаме резултатите до края на годината. А, а, проверяваме как страните членки а, транспонират директивата. Малко сме закъснели с тази проверка на транспонирането. А, в момента финализираме проверката в 8 страни членки, но до края на годината ще имаме пълна картина. През 2013 година е предвиден доклада относно прилагането на директивата за договорите за потребителски кредити. И тогава ще стане ясно дали ще трябва да се изменят някои от нейните разпоредби. Но ние за сега предполагаме, е, изхождаме от предположението, че в момента е най-добре да подобрим прилагането на тази директива, а не да я изменяме. Благодаря ви. Благодаря ви. Много, съм, много се а, е, радвам, че споделяме общо виждане. Но мисля, че трябва да чуем и от другите политически групи преди да приключим дискусията. Госпожо Ферхайен, имате ли нещо какво да кажете? Не. Относно графика. 13 юни, крайен срок за внасяне на изменения, 17-18 септември ще бъде разглеждането и на 11 октомври ще гласуваме в комисията, което означава, че разполагаме с достатъчно време а, да работим с комисията и да чуем мнението на другите политически групи. Много благодаря на госпожа Колин Лангер в нейно отсъствие и на представителката на комисията. Това беше за днес. Малко по-рано свършваме. Благодаря, както винаги, на преводачите. Слънцето изгря, така че ще можем да поизлезем за малко. Може и да напомня на членовете две неща. Първо, на пленарното заседание следващата седмица, сряда след обяд, ще има дебат с Мишел Бърние по три важни въпроса. Новия му доклад за прилагане на директивата за услугите, неговия доклад за управлението на единния пазар и следващата фаза на акта за единния пазар – Нашата комисия прие резолюция миналата седмица. Тя се обсъжда от политическите групи. Надявам се нашите членове да са включени в този е, дебат. Следващата ни е, среща, следващото заседание ще бъде на 20 юни от 9 часа сутринта. На първия и на втория ден ще имаме две пълни сесии и ще гласуваме много важни предложения, така че се надявам да ви видя всички тогава. Е, благодаря ви за вниманието. Закривам заседанието.